Уважаеми дами и господа, много ви моля заемете местата си. В качеството си на председател на Комисията по бюджети, моята роля е ограничена. Тя се състои само в това да ви приветствам с сърдечно добре дошли на това публично изслушване, организирано от нашата комисия на много важна тема и тя е бюджета на Европейския съюз и малките и средни предприятия. Това изслушване е част от годишната програма на публичните изслушвания, които нашата комисия организира за 2015 година. Преди да дам думата на двамата депутати, които отговарят за публичното изслушване, това са колегите Рубик и Морешан, си позволявам да ви представя накратко програмата за този следобед. Тази, това изслушване се състои от два панела. Първият панел това е, е резултатът от политиката на Европейския съюз по отношение на малките и средни предприятия. И тук вече трябва да бъдат идентифицирани е, евентуалните трудности и е, ефикасното финансиране във връзка с бюджета на Европейския съюз. Във втория панел докладчиците ще се спрат на темата упростяване на достъпа на малки и средни предприятия до проекти, включително и рисковете за младите предприемачи. Аз исках да посоча и за проекта Жените предприемачи, но се спрях само на младите предприемачи. Без да се бавя, давам думата на колегите Рубик и Орешан да открият настоящото изслушване и след това ще има една много стимулираща дискусия, тъй като малките и средни предприятия, ние сме убедени в това, са динамичния лост на растежа и заетостта във всяка от страните на Европейския съюз. Господин Рюбик, Сърдечно добре дошли в Европейския парламент. Искам да благодаря първо най-сърдечно на нашия председател, защото той е на нашето мнение, а именно, че Европа по отношение на безработицата трябва да заеме много по-силна роля и трябва да извършва по-задълбочени анализи за това къде с нашия ограничен бюджет можем да открием възможности за заетостта. 1% от брутния национален продукт, това е с което разполагаме. От този 1% ние финансираме цялото развитие на селските райони, селското стопанство и много други сектори, поради което ние трябва да установим къде може да помогне Европа. Винаги преди сме спазвали принципа, който е съвсем ясен, а именно субсидиарност Всъщност е, всичко трябва да се решава възможно най-близо до гражданите и само където това не е възможно, трябва решенията да се вземат на следващото по-високо ниво. Тази концепция беше допълнена след това с концепцията за европейската добавена стойност, която е следната. Трябва да се вземат само решения, които имат добавена стойност за европейските граждани, а новият вариант, е, който намерихме ние като Европейския парламент, проучвателните служби, какво ще загуби гражданина, ако има твърде малко Европа? И мисля, че това е основният въпрос. Какво ще загубим сега в Европа, защото Европейският съюз в определени сектори все още не може да разрешава проблемите. В много държави членки ние установяваме, че когато няма възможности за решение, проблемите се отлагат, прехвърлят се на ниво Европейски съюз или Еврогрупа има много варианти, при които на европейско демократично равнище или на правителствено равнище се вземат решения. Ние смятаме, че Комисията по бюджети на Европейския парламент носи висока отговорност за това, че средствата, които използваме, наистина да носят полза за европейските граждани. Един от нашите основни проблеми в момента е, че в много страни се установява проблема, че потреблението функционира много добре, Социалната помощ е, също дава достатъчно закрила, обаче имаме твърде малко хора, които желаят да започнат собствен бизнес, които са готови да назначават хора, като се има предвид, че в Европа има около 25 милиона малки и средни предприятия, ако всяко от тях назначи един е, човек допълнително, аз мисля, че проблемът с безработицата би бил решен, поради което ние трябва да се занимаем малко по-интензивно с тази тема, а именно как да намерим решение на този въпрос. В Комисията по бюджети ние сме започнали някои пилотни проекти в тази сфера и имаме и нови пилотни проекти, които ще бъдат инициирани. Дали сега това ще бъде разъм за млади предприемачи или нещо друго, това е наша инициатива или Female Business Angels, това е също наша инициатива. Ние знаем, че в сферата на миграцията за хора, които идват е, от страни извън Европейския съюз, може да има голямо предимство да открият собствен бизнес. Тук е, има огромен потенциал за действие и аз мисля, че тези акценти трябва да намерят отражение в нашия бюджет. За нас е важно да организираме и да поставим в центъра на разсъжденията дуалното обучение, това означава възможно най-скоро лицата да започнат собствен бизнес. Аз казвам винаги при този повод, че още в детската градина имах първата кухня, където купувах е, пластмасови краставици и домати, така че тренирах търговските си умения. В момента има училища, в които наистина се учредяват фирми и преподавателския персонал провежда заедно с е, обучаваните това учредяване на фирма, така че мога да кажа, че учениците и студентите се възползват от това. Освен това, мога да посоча, че имаме много предизвикателства. Трябва да видим как можем да се справим с е, различията, които са много големи, най-вече по отношение на обучението през целия живот и през целия професионален стаж – това трябва да даде възможност хората да получат интересна работа, добре платена работа, сигурна работа и разбира се, за тази цел са ни необходими добре обучени хора, които са готови да поемат отговорност и естествено, когато се поема отговорност, трябва да е ясно, че мож, трябва да има изключително високи стимули и това трябва да осигурим на европейско равнище. Ние не мислим какви стимули можем да предложим на една млада жена, която желая да започне собствен бизнес или млад предприемач да назначи персонал. Аз мисля, че това е нещо, което е, има връзка с социалната сигурност, а именно, че е, предприятията трябва да обърнат повече внимание на нея. Необходими са и средства за онези, които се провалят като самостоятелни предприемачи. Трябва да помислим за подходящи структури в Европейския съюз в тази връзка. Има много хора, които са от практиката, които работят по тези теми. Ние искаме съзнателно да ги помолим да бъдат е, критични, да упражняват конструктивна критика. Ние очакваме добри идеи и искаме да се научим като политици как да направим нещата по-добре. Сега давам думата на колегата Зигфрид Мурешан. Нашата цел е като председатели да поставим тази тема в центъра на днешната дискусия. Thank you. Thank you. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Рубик. Уважаеми колеги, госпожи и господа гости, благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана днес да разговаряме по една тема, която е особено важна, именно усъвършенстване на финансовото обезпечаване на малките и средни предприятия от бюджето на Европейския съюз. Както е добре известно, МСП са гръбнак на европейската економика повече от 20 милиона МСП, на които се падат повече от 99% от стопанската дейност и около 2 трети от заетостта в частния сектор. Е, това е особено важно, поради което и ние на европейско равнище като политици бихме искали да си създадем представа за инструментариума, който бихме могли да предоставим на разположение на МСП, за да могат те да се развиват, да пласират продукцията си и да извлекат полза от най-голямата економическа група в света, именно единия пазар на Европейския съюз. Както знаете, по време на финансово-економическата криза от последните 5 години МСП пострадаха, особено що се отнася до достъпа до финансиране, цената на финансовия ресурс възпрепятства ползването на, на, на такива средства от МСП. Европейският съюз се намеси и опита се да помогне с нови програми с специфични пригодени финансови инструменти, но и с стимули за рисковите инвеститори от държавния сектор да се насочат в по-голяма степен към МСП. На въпросът какви са средствата на Европейския съюз, можем да кажем следното. Има безвъзмезно финансиране от Европейските структурни фондове и инвестиционния фонд насочени най-вече към най-слабо развитите части от Съюза, а именно източна и, южна Европа. Но МСП разчитат също така и на държавната администрация, на нейната ефективност, на бюрокрацията и бюрократизацията. И на това също бихме искали да обърнем внимание днес – Доколко все още трябва да се борим е, с бюрократичната машина, с тези бюрократични препятствия, които задушават е, предприемчивостта. И има, знаете, ще обсъдим и тях, е, програми, които са под пряко управление на комисията, в това число програмата Косме, която първоначално също бе инструмент за безвъзмезно финансиране, но Предвид сериозните бюджетни ограничения, с които следва да се съобразяват повечето държави членки, в това число Европейския съюз, през последните години все повече мислим как да постигнем максимален ефект на единица ограничени финансови ресурси, с които разполагаме. Поради което се извършва известен преход от безвъзмезно финансиране към възмезно, чрез специфични финансови инструменти. И един от тези инструменти, за който много се говори през последните месеци, е, разбира се, Европейският фонд за стратегически инвестиции, така наречения план Юнкер, който не може да е останал незабелязан от МСП. 75 милиарда от повече от 300 милиарда, които се предвиждат за този фонд, 75 милиарда евро ще бъдат насочени към МСП. И това е сериозен ресурс. Но ние сме особено любопитни да чуем от нашите гости днес как те, вероятно, вече се организират, за да се възползват максимално от тези нови възможности. И също така бихме искали да, да споделим, да, да чуем за някои успехи, за особено успешни предприемачески инициативи е, финансиране от европейския бюджет. Било то в енергетиката, в медицината, в е, биотехнологиите и така нататък и така нататък. Повече трябва да се говори за, за тези случаи на несъмнен успех. Работата ни ще, ще протече днес на две части. Първата част ще председатства колегата Рубик, втората част аз. Имаме е, сред е, нас тук днес изтъкнати гости. Целта ни бе да привлечем колкото се може повече нови идеи и да ги разискваме непредобедено. И тук имаме представители на търговско-промишлени палати, предприемачи, рискови инвеститори, научни работници, представители на Европейската комисия, на Европейската инвестиционна банка. И така, за да не губим повече време, предлагам да дам думата на първите оратори, първата част от е, нашето изслушване, които е, ще разискват най-вече съществуващите бюджетни инструменти. Да видим кои е, вършат работа, кои трябва да бъдат е, усъвършенствани. И вече във втората част от днешната ни е, дискусия ще се съсредоточим на новия инструментариум. Времевият регламент 8, не повече от 10 минути на докладчик. Първият е, наш оратор от името на Европейската комисия ще бъде госпожа Кристин Шрайбър, директор, генерална дирекция Растеж, отговаряща за програмата Косме която е, обезпечава конкурентоспособността на стопанските предприятия, в това число на малките и средни предприятия. Да чуем от госпожа Шрайбер как е организирано финансирането в рамките на програмата Косме. Благодаря ви, имате думата. Господин е, председател, Уважаеми господин Йоби. Uh, uh, за мен е голямо удоволствие тук да, да ви запозная е, с това, което вършим най-вече в рамките на програмата Косме, е, за да подпомогнем МСП. Да ви разкажа и за някои от полуките, така както и вие поискахте, като ни поканихте днес. Но, е, позволете ми първо да ви припомня устройството на, на тази дейност. Повишаване конкурентоспособността на, на стопанската дейност е от съществено значение, за да постигнем поставените цели за разумен и приобщаващ растеж. И ние си даваме сметка, че МСП са гръбнак на економиката с огромен економически принос. Вероятно всички добре познавате акта или закона за малките предприятия, който е нормативният документ водещ всички наши усилия, както на европейско, така и на национално равнище. Чрез този акт ние се опитваме да създадем максимално благоприятна среда за стопанска дейност и за заетост в малките и средните предприятия. Да, нашите действия по акта за малките предприятия са една широка палитра, като се започне от опростяването на законодателството през подпомагане на МСП да достигнат до финансиране на европейските програми, премахване на излишната бюрократизация, достъп до обществените поръчки, прословутия въпрос за просрочените плащания, от които най-вече страдат МСП, Що се отнася до бюджетната страна, ние е, в работата по вече приетата многогодишна финансова рамка положиха големи усилия да се погрижим за МСП и тук става дума не само за упростения режим на разходването на средствата, а и за нови специализирани схеми за финансиране за МСП. И близо 90 милиарда всъщност ще бъдат инвестирани от Европейския фонд за стратегически инвестиции в конкурентоспособността, в новаторството, в информационните и съобщителните технологии. По хоризонт 2020 почти 9 милиарда са заделени за МСП, това число специален инструмент за тях. И в същото време подходът ни е радикално нов. Подкрепят се новите стопански идеи, не, не се насочва средствата единствено към научно-изследователската дейност за, за нови услуги, Колегата ще ви разкаже по-подробно за това. А сега за Косме, Косме обхваща четирите области по акта за малките предприятия, достъп до финансиране, достъп до пазари, подобряване на уредбата и предприемачество. Що се отнася до, достъп, до достъпа до финансиране, тази дейност обхваща поне 60% от цялата програма Косме. И всички добре знаем, че достъпа до дългово и дялово финансиране е основна пречка пред растежа на МСП. Като предлагаме банкови гаранции, както и гаранции от друг порядък, успяхме да мобилизираме близо 20 милиарда кредитиране на МСП Нашите финансови инструменти са разработени много внимателно с оглед потребностите на малките и средните предприятия и любопитно е, че търсенето на нашия инструментариум е значително и вече далеч превишава наличния ресурс. И вече във втората част от днешната ни работа ще видим какви са трудностите, как се опитваме да ги преодоляваме, т.е. не достигат средствата вече. Освен това, по плана, така наречения плана Юнкер, ще има допълнителни средства, е, наред с тези е, от Косме. По второто направление, с близо 21% е, достъпа до пазари, сега знаем, че горе-долу 25% само от МСП провеждат стопанска дейност в чужбина. И по Косме се Предлагат съдействие на отделните предприятия, за да се възползват те от единния пазар отвъд границите на собствената си страна, както и в трети страни. Разбира се, комисията не може пряко да достигне до всяко отделно предприятие. Това не е и целта ни. Затова разчитаме значителна степен на местни посредници, на различни организации за насърчаване на стопанската дейност. Тук има е, представители на такива организации днес – те добре познават местните предприемачи, говорят на техния език, е, познават потребностите им и чрез тях се освояват заделените средства по Косме. Важен инструмент в тази връзка е мрежата Enterprise Europe. Сигурно сте чували за нея с повече от 600 представителства в ЕС и отвъд пределите на ЕС. Миналата седмица разкрихме представителство в Перу Целта е да бъдат намерени партньори за стопанска дейност и чрез специализирани консултантски услуги тази мрежа все така ще насърчава участието на МСП в програми за европейско финансиране, това число Хоризонт 2020 и, както казах, европейските структурни инвестиционни фондове. На трето място, подобряване на, на, на средата, на, на така наречените рамкови условия – няма кой знае какво да се каже по този въпрос. Е, трябва да бъдат въвлечени всички заинтересовани страни в формулирането на политиката за МСП и най-вече за упростяване на нормативния режим. Годишната асамблея на МСП е, е един широк годишен форум за малките и средни предприятия, на който се обменя положителен опит и се обсъждат проблемите. Тази година асамблеята ще заседава в Люксембург от 18 до 20 ноември под патронажа на нейно кралско височество Великата херцогиня на Люксембург. Годишният обзор на показателите на МСП, който съдържа статистически данни за състоянието на сектора и за усилията на държавите членки да подобрят състоянието му, също ще бъде представен на тази асамблея. И както всяка година, почитаемите госпожи и господа депутати, ако имат време, разбира се, са, ще бъдат добре дошли на тази проява. По-нататък ще започне работа по Косме за модернизация на европейските търговски дружества, особено малките и средни предприятия, за освояване е, и експлуатиране на най-новите технологии. И четвъртото направление на дейност по Косме е предприемачеството. Вече се каза, че при създаването на нови търговски дружества се опозорява огромен потенциал за заетост и растеж. За разлика от някои от нашите конкуренти, особено Съединените щати, е, ние в Европа не можем да се похвалим с много в това отношение, т.е. в генерирането на нова стопанска дейност. Но имаме, е, например, еразъм за е, контакти между млади предприемачи на обмени начала. Имаме е, пилотен проект. Проявява се много голям интерес. Е, отзивът е положителен. Пак търсенето е повече от предлагането. Повече от 1700 обмена вече сме подкрепили. Ще стигнем и до 2000 обмена годишно. И сега какви са полуките? Косме работи вече 18 месеца. В сравнение с СИП, предходната програма, констатираме растящо търсене от страна на предприемачи и МСП, търсене на финанс, финансова подкрепа, разбира се, но и не само. И първата полука е простичка. На лице е действителна потребност от специфична, отговаряща на потребностите на МСП програма. Ние всички знаем обаче, че МСП днес се нуждаят не само от пари, от безвъзмезно финансиране и от по-добра нормативна уредба, от пропорционална нормативна уредба. Тук немалко сме говорили за това, що е то пропорционално законодателство, един по-добре финанс... Е, функциониращ финансов пазар. Ето защо е, подходът на Косме, е, който заимства от опита още на програмата СИП, е да съпровождаме предприятията в усилията им да, да е, намерят финансиране. В това число чрез специфични гаранции. Финансовите инструменти по Косме могат да служат за гарантиране както на дялово, така и на дългово финансиране на МСП на обща стойност 24 милиарда евро за периода 14-20 година, като се надяваме да повторим успеха на предшестващата Косме програма. И още е, едно число от към 31 декември миналата година 368 000 МСП са ползвали финансовите инструменти по СИП, като са мобилизирани общо повече от 19 милиарда евро под формата на кредити и 3 милиарда под формата на рисков капитал. Така че грубо може да се каже, специално за гаранционните инструменти, можем да кажем, че едно евро гаранция от европейския бюджет има мултиплициращ ефект от 30, т.е. мобилизира още 30 евро от други източници. И финансовите инструменти от Косме се ползват с голям интерес от страна на финансовите посредници – е, сключили сме споразумение вече с 6 посредници в 5 страни. И е, е, интересът продължава. И за да могат така на краища инструментите бързо да стигнат до МСП, ние организираме така наречените дни на финансирането на МСП. Някои членове на Европейския парламент са участвали в такива прояви е, съвсем наскоро, по време на латвийското председателство, организирахме такъв ден в Рига. И също така съгласуваме инструментите по Косми с други налични инструменти на ЕС. И така, втората полука е, че трябва да оптимизираме подкрепата по Косми и по всички други програми в интерес на МСП за постигане на синергетичен ефект. Споменах вече Хоризонт 2020, инструмент – който се посреща с огромен интерес. Някои държави членки също финансират от своя бюджет програми и тези, и, и, и, и тези програми също се ползват с успех. Третата полка е, че трябва да обхванем всички основни играчи или фактори – трябва да въвлечем местните посредници, е, банки, инвеститори, местните организации е, или сдружения на, предприемачите. Само като привлечем местната общност ще постигнем успех. И разбира се, допълващия ефект, синергетичния ефект между различните източници на финансиране на общоевропейско равнище е нещо особено важно и заинтересованите страни трябва добре да разбират възможностите за съчетаване на различни е, източници и програми. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за този преглед. Е, е, точно това бе желаната основа за нашата дискусия. Сега ще дам думата на господин Дариус Канапиеко, който е, е заместник е, председател на ЕИБ е, и е, отговаря и за връзките на банката с малките и средните предприятия и групата за е, МСП. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожи и господа. Много се радвам, че днес мога да говоря пред вас за финансовата подкрепа за МСП. Е, от момента, в който сте се събудили тази сутрин, най-вероятно сте е, се ползвали от услугите на е, немалко от 20, всичките МСП в Европа, общо 21 милиона на брой. Сигурно сте си купили закуска при е, някои от тези малки предприятия, е, използвали сте вашия смартфон или е, мобифон е, с различни апликации, разработени от млади предприемачи. Е, и в колата си сте пътували, която също е съставена от множество елементи, произведени от МСП. И така, 90 милиона души работят в Европа в МСП. Е, две от три работни места в частния сектор се е, предлагат именно от МСП. 3,7 трилиона е, евро е всъщност приносът на МСП към е, европейската економика. И независимо от това е, има е, много проблеми и най-вече достъпа до финансиране е всъщност една структурна слабост, която се признава в Европа. Повече от 20% от дълговите сметки, от задълженията към банките всъщност са на малки и средни предприятия. Е, това показва е, е, прегледа на базата данни на Банката на Франция. А това е два пъти повече, отколкото при големите компании. И така, покрай финансовата криза, всъщност финанс, желанието за оказване на финансова подкрепа на МСП много намаля. И е, е, е, също е, устойчивостта на риска също намаля. Така че е, трябва да се помисли за недостига на финанси и начина по който можем да го преодолеем. Всъщност две са осите, по които би трябвало да работим. От една страна да се намали риска за е, банките и то най-вече чрез механизмите за споделяне на риска и гаранционните механизми, както и за реализиране на капиталово финансиране. Капиталовия пазар и Съюза за капиталовия пазар е всъщност една ключова инициатива, която би могла да намали високата зависимост на малките и средните предприятия от банковото финансиране. И така, за сега обаче е, финансовата система в Европейския съюз е, остава е, ориентирана най-вече към банките. Предстои да променим тази ситуация. От 2010 година Европейската централна банка се опитва чрез нестандартни парични е, мерки, мерки в паричната политика, да промени е, това неблагоприятно положение на пазара и вие знаете, че огромни е, суми е, ликвидни средства бяха изсипани на пазара, именно за да се инжектират в е, банковата система в еврозоната и да се постигне и целта да се избегне системния ликвиден риск и също времено да се предостави една индиректна помощ за кредитна активност на банките. И е, по този е, начин е, всъщност се създадоха множество различни е, гаранционни схеми и други схеми за споделяне на риска. Заключенията в доклада от 2014 година са, че действително в рамките на Виенската работна група по Виенската инициатива бяха създадени схеми за гарантиране на кредитите. Сега, нека да видим как точно смятаме да подпомогнем МСП. Групата към е, е Б продължава да играе една много важна роля, най-вече антициклична е ролята на тази група и тук се отделя особено внимание и на споделянето на риска, и на гаранционните схеми, и на собствения капитал и капиталовото финансиране, така че 25 билиона евро бяха отпуснати именно за финансиране на малки и средни предприятия. 285 е, микропредприятия се възползваха, както и малки и средни предприятия, предприятия със средна капитализация и е, по този начин успяхме да запазим 3,5 милиона работни места. Аз вече споменах, че е всъщност механизма за споделяне на риска, както и инвестициите в рисков капитал са в центъра на вниманието. И в макроконтекст всъщност банките по-спокойно отпускат заеми, гарантират кредитните схеми по линията на CGS, това е именно схемата за гарантиране на кредитите. Е, и така се улеснява е, достъпа до финансиране за МСП. Но е, рисковия капитал и рисковите инвестиции всъщност остават слабото място, тъй като там именно липсват обезпеченията и програмите за гаранционни е, заеми е, се е, разшириха е, в последните години, обхванаха много повече е, е, сфери е, и това бе политическият отговор към кризата. 200 билиона е, бяха отпуснати в 14 държави е, членки и това все още не е сумата, от която се нуждаем. Е, основна част е, на групата на ЕИБ е, представлява всъщност Европейския инвестиционен фонд, е, който е основният институционален инвеститор в Европа. И той именно предлага подкрепа по отношение на рисковия капитал и гаранционните инструменти сред е, многото продукти, е, които се управляват от е, Европейския инвестиционен фонд, трябва да споменем следните. Това е гаранционния механизъм на Европейския съюз за малки и средни предприятия, всъщност програмата СИП 2007-2013 година. Това е програмния период повече от 367 е, хиляди малки и средни предприятия се възползваха от е, тази възможност. 19 милиона бяха отпуснати. На второ място, механизма за гарантиране на заеми по, в рамките на Козме е, и гаранционната схема за е, финансиране на иновации в малки и средни предприятия в рамките на Хоризонт 2020. Е, През 2014 година ЕИФ е, отпусна гаранции за повече от 1,6 билиона евро които пък от друга страна мобилизираха 5,6 билиона за нови, е, ново финансиране за малки и средни предприятия. И както вече споменах, Европейския банков е, орган отделя особено внимание на, секю... Е, на риска при секюритизация. От една страна трябва да е, мислим за е, споделяне на вертикалния риск, а от друга страна естествено и за хоризонталния риск, споделяне на хоризонталния риск. Като тук е, е, си има предвид най-вече излагането на риск в е, портфолията за е, МСП. Тук е, е, нещата се е, разделят на различни траншове. По този начин всъщност се опитваме да включим и публична финансова помощ, както и частни инвестиции. Но 2,5 билиона в момента вече са изразходвани в рамките на гаранциите за портфейл на секюритизация в Испания, Италия, Германия и Полша за малки и средни предприятия. Секюратизацията е, трябва е, да бъде е, едно от основните измерения на е, всички наши усилия е, в рамките на е, преодоляването на финансовия е, недостиг. Защото всъщност трябва да мислим най-вече за това, че е, нашият е, е, сектор на ценни книжа все още не е добре структуриран. Позволете ми да спомена също и инициативата за МСП, която предлага интересни възможности за държавите членки е, в областта на иновациите. И сега бързо ще се спра също и на капиталовия пазар, и то най-вече от гледна точка на рисковия капитал. Е, след е, кризата все още не се е възстановил този пазар и набирането на средствата в Европа всъщност представлява само около 14% от това набиране на средства в САЩ, например. В това отношение ние изоставаме и все още не сме стигнали до нивата преди кризата. Както по отношение на размера на сумите, така и по отношение на броя на финансирания. 35% всъщност от цялото е, набиране на средства се дължи на е, държавни агенции, съгласно е, Европейската асоциация за частен и рисков капитал ЕФКА. И през 2014 година ЕИФ инвестира 1,7 билиона и в рисков капитал, и в е, е, частен капитал е, под формата на капиталови фондове, като по този начин бяха набрани и натрупани 8,2 билиона евро като допълнителен ресурс с инвестициите е, и насочването им е, към около 500 е, акционерни фондове, ние ще сме в състояние да преодолеем по-бързо неизпълнените задължения. Това естествено е, са данни в доклада за 2014 година, които бихте могли да проучите по-внимателно, ако желаете. Аз е, в момента е, бързам и не се спирам на детайли. И така, Европейския фонд за стратегически инвестиции ЕФСИ. Това е всъщност финансовия компонент в така наречения план Юнкер. 21 билиона евро ще бъдат внесени първоначално в този фонд и от но се очаква той да даде тласък на инвестициите, така че да се мобилизират допълнително средства под формата на частни инвестиции и е, да се достигне до крайната сума от 350 билиона за следващите 3 години. Трябва да помислим, естествено, и за възможностите, които се предлагат за МСП и за дружествата със средна капитализация. Специално 5 билиона са предвидени именно за кредитния прозорец на дълговия механизъм за МСП и се очаква този прозорец да предостави 2,5 милиарда е, на Европейската инвестиционна банка, която е, всъщност поема е, това кредитиране на свой риск и също времено други 2,5 милиарда ще се предоставят под формата на рисков капитал и инвестиции в рисков капитал от Европейската инвестиционна банка, но те ще бъдат гарантирани от Европейския съюз в рамките на ЕФСИ. И така, очакваме ЕФСИ да даде помощ от 77 милиарда за 185 МСП. А сега давам думата на госпожа Урике Рабмер Колер, заместник-председател на Европейската асоциация на занечийските малките и средните предприятия. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, нека първо да ви благодаря за възможността да говоря от името на Европейската асоциация на занечийските и малките и средните предприятия пред вас. Достъпът до финанси е една от най-важните е, задачи и една от най-важните е, и най-големите тревоги на малките и средните предприятия в Европа. И аз смятам, че дискусията днес е, действително би трябвало да се насочи най-вече към е, възможността да е, облегчим е, достъпа до финансиране за е, МСП финансовите ресурси в Европа в момента са ограничени и за това именно е от е, общ интерес е, да помислим за това как можем да организираме нещата по-ефективно. Както вече е, чухме, европейските институции и националните посредници е, започнаха е, прилагането на новата финансова програма за МСП за периода 2014-2020 и 20 милиона от малките и средните предприятия ще могат да се възползват от тази програма. Те очакват именно това да се случи. Е, всъщност е, е, това, от което се нуждаем, обаче е един облегчен достъп, едно по-добро информиране и по-добър отговор на потребностите на МСП. Е, вие във вашата комисия всъщност ще направите финната настройка на програмите и затова е много важно, че обсъждаме с вас разпределенето на страните. Как точно е, всъщност е, ние гледаме на тези възможности? Ние смятаме, че това е много по-добре, отколкото субсидирани заеми. Да, защото по този начин не само не се харчат пари на данокопаците от бюджета, но и същевременно има е, много повече е, възможности за предоставяне на гаранции. Е, няма толкова разрушителен ефект на схемата за гарантирани кредити върху конкуренцията на пазара. И е, освен това, нека да посочи някои по-специфични моменти. Е, трябва да напомня, че всъщност е, малките и средните предприятия са хетерогенна група. 92% от тях са всъщност микропредприятия, 10%, 10 са работещите средно или по-малко от 10, 50% пък изобщо нямат наета работна ръка. И така, много важно е да отговорим и на специфичните очаквания и изисквания. Банковите кредити, естествено, са от жизнено значение за повечето микропредприятия и малки и средни предприятия. Гаранционните схеми играят особено важна роля в това отношение, защото в повечето случаи е, собственика на МСП не може да предложи е, е, собствен капитал като обезпечение. Европейските програми, като СИП в миналото и сега Козме, са естествено едно важно помощно средство, но обемът на тези програми не може да задоволи необходимостта от финанси суби и ресурси на МСП. И затова е, ние всъщност залагаме най-вече на Европейския структурен и инвестиционен фонд е, ЕСИФ. Защото е, по този начин е, около 10 пъти повече е, средства могат да се отпуснат, е, отколкото по Козме или Хоризонт 2020 за периода до 2020 година. Напълно подкрепяме усилията на комисаря Крето за по-широко използване на средствата по този фонд. Освен това, в рамките на Европейския инвестиционен план има един е, има възможност да се създаде един финансов стълб за малки и средни предприятия а именно чрез Европейския инвестиционен фонд, който би могъл да отруи е, финансите за СМС. Решението на Европейската инвестиционна банка е, да изнесе напред именно и да взе предимство на този инструмент е, наистина е много важно, защото по този начин действително ще могат да се получат траншове по плана е, Юнкер е, много по-рано. Няма нужда да изчакваме. И е, да не се стига най-вече до ситуацията, като през 2015 година, която показваме и хоризонт, е, всъщност още през първите месеци на годината бяха изразходвани всички налични средства. И така, е, има е, доста рискови проекти, особено когато става дума за иновации, за е, започване на бизнес и повечето банки се въздържат да поемат е, риска. Затова е, класическите заеми в този случай не могат да послужат на малките и средните предприятия или на предприемачите. Ние в този смисъл е, предпочитаме е, предоставянето на е, кредити, е, които са гарантирани съответно от Европейския структурен инвестиционен фонд, от Казме, от Хоризонт 2020 би могла да се постигне едно такова гарантиране на кредитите, отпускани за иновации, за нови предприятия, ако се направят необходимите изменения. Нека да споделя с вас четири основни препоръки, които са необходими от гледна точка на нашата организация. Първо, програмите за подпомагане на СМС трябва да са съобразени с интересите на, на МСП. Те трябва да предвиждат по-малко бюрократични изисквания и да предлагат еднакви възможности както на финансовите посредници, така и на банките и на, СМ, на МСП. Освен това, е, различията в економическата ситуация, в структурата на предприятията, институционалната структура е, в различните държави членки трябва да бъде също съобразена и програмите да бъдат по-гъвкави. Е, необходимо е освен това да се предложат и кредити за иновации и рискови инвестиции защото всъщност едни от най-важните инвестиции са именно рискови. Но те помагат най-вече на економиката. И освен това трябва да се разбере, че заемът и инструментите, гаранционните инструменти от типа мецанин, всъщност имат много по-висок мултиплициращ ефект, отколкото помощите или директните капиталови инвестиции. И така, още веднъж благодаря за възможността да споделя с вас е, тревогите, а също и очакванията и нуждите на е, МСП. Благодаря на е, вашата комисия за поканата. Благодаря. Сега ще изслушаме представител на научните среди, професор Нил Ли от London School of Economics. Имате думата. Благодаря. Имам а, само една иллюстрация на екрана и ще се опитам да се впиша в 8-те минути. Да, благодаря ви за поканата. Лил Ни, London School of Economics. Е, аз ще хвърля поглед от, от високо, от, от птичи поглед. И първо е, ще заимствам работата на колегите от е, е, Центъра за местна економическа активност, който наскоро проведе системен преглед на резултатните механизми за финансиране. Като фактически това беше едно мета изследване, основаващо на повече от хиляда първични изследвания – за посветени на ефекта на държавната финансова намеса е, в стопанската дейност, особено на малките и средни предприятия. Е, и се оказа, че повечето от изследванията не са достатъчно надежни методологически. Само 27 всъщност дават възможност за надежни резултати, значи това е лошата новина – от тези 27 в 17 случая са е константиран положителен ефект за малките и средни предприятия от намирането на достъп до финансиране. Колегите също така твърдят, че дълговото финансиране е по, по-добро, има по-добър ефект, това число чрез кредитните гаранции, в сравнение с държавната намеса чрез дялово финансиране. Изненадва това, че е, държавното рисково инвестиране в малки и средни предприятия е, има най-неблагоприятен ефект върху дейността им. Значи, разбира се, достъпа до финансиране е нещо много важно. В същото време, както казаха и мнозина от колегите, има много малки предприятия. 99% от всичките са малки 21 милиона в абсолютно изражение в Европейския съюз, а Европейския съюз има твърде ограничени средства. И следователно, и данните го сочат, всяка намеса в тази област следва да се насочи към определена група, към определен отрасъл – макар и повечето е, е, предприятия в Европа да са малки, да са гръбнака, да са кръвоносна система, те не са бъдещите Фейсбук, не са бъдещите Google. Повечето от тях са доста обикновени, такива дребни търговски предприятия. Значи трябва да се осигури финансиране на всички, но ако финансовите средства са малко, очевидно е, уместно може да се твърди, че тези средства трябва да бъдат насочени към един малък ограничен брой предприятия, високотехнологични, новаторски. И твърде често това са предприятия, които не биха могли да намерят финансова подкрепа на общия кредитен пазар, колкото и да се надяваме това да стане. Значи, това са е, дружества с е, значителен бъдещ економически ефект – Самите те, вероятно, не биха могли да извлекат кой знае колко изгода от освояването и въвеждането на пазара на нов продукт, но с течение на времето економическият ефект за цялата економика е, е неимоверен. Едно малцинство от новаторите фактически е, оцеляват и изличат кой знае каква ползва от, от новаторството си но оставят след себе си важен економически ефект за всички. Поради което и капиталовите пазари е, не са склонни да обслужват такива новаторски предприятия. По две причини. Първо, въпросът за риска, имайки предвид е, особено, че нали, повечето малки предприятия все така разчитат на банково финансиране и там твърде често се гледа балансовото число, обезпечението. Една банка всъщност не е в състояние да направи оценка на потенциалния економически ефект от една рискова инвестиция. И вторият проблем е информационната асиметрия. Всъщност е, ние не знаем кои е, нови изделия е, ще се увенчаят с огромен успех. Впрочем, Мнозина в началото не са могли да подозират, че един Фейсбук ще стане толкова популярен. А от друга страна, тези новаторски предприятия в по-голяма степен от останалите разчитат на финансовите пазари. 22% от предприятията годишно общо взето кандидатстват за кредит или за овърдрафт и горе-долу 20-23% от общо кандидатстващите е, е, не постигат успех. Е, а при новаторските предприятия повече от тях се насочват към търсене на финансиране и относително по-голяма част от тях не постигат успех. И общо взето това се съпътства от проблема за търсенето колега от университета Свети Андрио е, е, провел интервюта, е, социологическо изследване и се оказва, че самите предприемачи също нямат доверие пък в банките. Една известна неохота да се търси ново банково финансиране. Наред с това е на лице въпроса за знанията и уменията на предприемача. Едно е да започнеш търговска дейност, друго е успешно да привлечеш финансиране. Това са различни умения и на тях не се обръща особено диференцирано внимание. По-нататък има изследвания от Германия, от Италия, които сочат, че Териториалната отдалеченост от центровете на финансиране също пречи на малките предприятия да стигнат до търсените финансови средства. Що се казва до европейската политика, много положително може да се каже за нея, обаче три неща са от първостепена важност, според нас. Първо, една по-широка местна структура за подкрепа на МСП. Значи става въпрос за предприемаческо обучение, е, за, за разпространяване на елементарни знания за стопанската дейност, не непременно с достъпа до финансиране всъщност е, е необходимо да се започва. Вторият момент е за оценката. Както казах в началото, повече от 1500 изследвания е, са е, разгледани и само 27 от тях са се оказали достатъчно надежни методологически. Това не е добре. И всъщност е, един много ефтин начин да се подобри достъпа до финансиране и по-скоро да се подобри политиката в тази област е по е, добре да се оценяват резултатите. С е, е, така наречените е, рандомизирани контролни изследвания, т.е. оценката на резултатите да се постави на научна основа. И на трето място акцент върху новите технологии, върху новите пазарни технологии. Пазарът е много динамичен, е, възникват нови форми на финансиране, чрез е, доброволно е, финансиране, да кажем, от, физически лица в, в интернет и, и какво ли не. И европейски институции би трябвало да държат сметка за тези нови явления. Благодаря ви. Благодаря. И накрая Танели Тика, така наречен предприемач рецидивист, е, от е, Финландия. Човек, е, който е основал много и много предприятия, човек от практиката, от информационните технологии. Ще чуем от, от първа ръка каква е битката за, с, при създаването на едно ново предприятие и търсенето на, на финансови средства за него. Имате думата. Надявам се е, техническите средства в парламента да ви насмогнат на новаторските е, е, форми на, на представяне. Чакайте да видим сега. Не, не, независимо от това, то се вижда на екрана, е, нататък аз съм самия предприемач. Е, създавал съм е, нови предприятия е, и предприятия с висок потенциал за растеж в далекосъобщителната и информационната е, сфера през 90-те години. Аз бях на 20-21 годишна възраст, когато се захванах с всичко това. И голяма част от опита ми е личен е, на, принципа на, на пробата и грешката. А, доста пъти съм завъртял колелото на е, дяловито финансиране 16 е пъти фактически е, съм убеждавал успешно да, да частни, финанси, частни инвеститори да ме финансират и съм оползотворявал добре средствата им. Аз самият вече на своя ред съм играл ролята на така наречения бизнес благодетел. И, Значи, опита ми е достатъчно е, богат. Общо, колко добре функционира системата по настояще? Можем да кажем, че до някъде да. Е, действа системата, но не е особено ефективна. Имаме някои насърчаващи успехи, по всички краища на Европа. Обаче най-впечатляващите резултати се получават според мен при сътрудничество между държавния и частния сектор. Много е трудно, впрочем, за държавния сектор да води, да, да, да, е, да е зад кормилото на едно такова предприятие. По-скоро той би трябвало да осигурява пътя, инфраструктурата и да остави предприемача е, сам да направлява дружеството си. Ето ги някои от е, показателните случаи. Инициативата Tech City Tech Nation в Великобритания е много впечатляваща. Резултатите могат да варират е, леко, но общо взето Става въпрос за крайно деконцентриране на финансирането. На, на, на много места по-малко е, се разпределя е, финансирането и стига широко е, до всички. Лично аз познавам много фирми, които са се опитвали да се възползват от такава схема, създавайки свои представителства в крайно отдалечени части на страната, за да е, отговарят на условията за финансиране. Но е, край на краищата в днешния свят е, е, е все по-малко от значение къде териториално се намира предприятието. Далеч по-важно е какъв е колективът, кой, кой работи в това предприятие, какви специалисти е могло да привлече то. Така че трябва много критично да погледнем на акцента, който се поставя настоящем върху насочване на финансовите средства териториално към определен отдалечен или економически изостанал район. Това, това може да се окаже доста съмнително. След това, много от добрите инициативи на Европейския съюз за единния пазар, за, за премахване на националните бариери, за хармонизиране на политическите инициативи навсякъде в Съюза, се оказват много полезни, особено за предприятията с висок потенциал за растеж. И твърде често в крайния север на, на Съюза, да кажем в Финландия, първата ви идея, разбира се, не е да обслужвате само местния пазар на местния език с местните му културни особености. От първия ден малкият предприемач си поставя задачата да се разпростре широко из континента и веднага се натъква на азиатците, на американците. И Европейският съюз в това отношение може да помогне. Има добри инициативи, виждате. Е, в много отношения, освен това, държавното финансиране може да се окаже проблемно за предприятията с висок потенциал за растеж. А може би е до някъде твърде спорен въпрос, така, кутията на Пандора, е, но някак си се създава една, е, един морален риск, една морална асиметрия, когато се намесва държавата с финансовите си средства. Е, предприемачът се запитва в един момент защо да гоня аз клиенти, да разработвам продукт, да, да търся реализация, след като винаги мога да разчитам на държавата да ми измъкне от а, е, е, всякакви финансови затруднения. Едно такова предприятие няма да стане популярно на пазара, но уверявам ви, ще продължи да съществува в продължение на 5, 6, 7 години. Накрая ще фалира, разбира се. Но по време на живота си няма да е допринесло кой знае каква е економическа полза. И ето пак стигаме до въпроса за това, че източника на финансиране, в случай Европейски съюз, не би трябвало да управлява предприятието. Би трябвало да, да, да мотивира, да създава условията, обикновения предприемач сам да определи посоката си на развитие и вече е, финансирането, ако е, е дялово, да не превишава 40% от капитала на дружеството. Разбира се, е, много бюрократични пречки те първа следва да бъдат премахвани. Много от уредбата може да се прилага по-добре, Лично аз имам такъв опит. Е, е, създадох едно предприятие в Дъблин в Ирландия, е, което управлява имена на домени в интернет. Боравихме с китайски имена на домени. Може да си. Значи, ние работихме в Китай, работихме в САЩ, може да си представите за страхотните бюрократични е, непрекъсно ни казваха, че трябва да се установим на, да се установим на място, е, да наемем местна работна ръка, е, да спазваме местното трудово законодателство и така нататък. Изключително трудно става, ако няма хармонизация на административния, въобще на, на законовия режим. А истински предприемчивите е, е, хора отдавна знаят, че е, вече няма значение къде си, не е нужно всичко да се <clears throat> произвежда физически на едно и също място. И, например, ако говорим за интернетския облак, така наречен, от който произлиза самата услуга, кой може да каже къде се намира този облак? От коя, от коя страна всъщност се е, предлага услугата? Значи, е, дейността не е локална, но уредбата винаги е локална. И това поражда големи проблеми. В това отношение, впрочем, Съединените щати са по-напред като мерки за, за облегчаване на, на уредбата. Нататък въпроса за образованието и професионалната квалификация. Дания е впечатляващ пример за успех на образователната система по формирането на предприемачи от най-ранна училищна възраст. Като насочеността е върху открояването на проблема, не в такава степен, върху решаването на даден проблем. Например, ние не можем да се съревноваваме чисто количествено с един Китай, с една Индия, по потенциала за решаване на проблеми. Те винаги ще създадат достатъчно специалисти, които да решат съществуващ проблем. Ние трябва да се насочим към дейността от по-висок порядък, а именно формулирането на проблема, на най-значимия проблем, който след това може да бъде решаван от други. И в нашето образование ние имаме много какво да направим, за да пренасочим вниманието към уменията за формулиране, за идентифициране на проблеми. И тук става въпрос за един много по-комплексен, за един много по-всеобхватен поглед като акцентът е върху, в крайна краща, върху хората, върху тяхната амбициозност и върху тяхната интелектуална способност. И ако се справим в това отношение, Европа ще постигне невероятни успехи през идните години. Благодаря. Благодаря ви. Сега бих искал да дам възможност на колегите да се включат в една дискусия на колегите депутати е, за въпроси, изказвания, всякакви е, съображения, които искате да споделите, колеги. Yep. Chairman Autry. Moi, je veux bien. Je voudrais d'abord. Да, аз е, първо бих искал да благодаря на всички, които направиха презентации и искам да се извиня за известно време отсъствах от залата. Не можах да чуя всички оратори, но това, което е важно, че ние имаме бюджетни средства и мисля, че би било добре, както каза комисията, да се използва наличния потенциал. Това, което разбрах, ценят се гаранциите по отношение на финансирането и също така трябва да бъде намалена бюрокрацията, която изключително много тежи тук. Това е наистина като оловна топка. Е, става дума за правила, които са поставени от Европа, но и от държавите членки. Също така вие подчертахте важността на обучението и подготовката на бъдещите предприемачи и накрая аз искам да попитам какво е вашето мнение. Кое е по-важно? в тези времена, където имаме наистина много голяма ликвидност, дали е, трудността на, за МСП е рентабилността и дали националните регламенти, националните правила – данък върху производството и също така социалните вноски, дали това не тежи върху малките и средни предприятия и дали малките и средни предприятия, които са рентабилни, имат проблеми с финансирането. Не би ли трябвало да се приканят всички държави и членки да извършат структурни реформи, да освободят е, енергия, така че да се увеличи рентабилността на предприятията. Аз мисля, че едно рентабилно предприятие по-лесно намира финансиране, отколкото е, едно предприятие, което има трудност да балансира сметките си. Аз мисля, че е, пречките, които съществуват на вътрешния пазар, могат да бъдат е, изживяни като тежко наказание от предприятията. Мисля, че трябва да се настоява е, тези бариери, които са от е, регламентарен характер, да бъдат е, премахнати, защото те сегментират европейския пазар. Аз искам да чуя какво е мнението на нашите гости по тези различни въпроси. We we, we Благодаря ви. Ще изслушаме сега първо коментарите и въпросите на колегите и след това ще дам думата отново на нашите експерти и гости. Господин Манка. От 11 години съм депутат в Европейския парламент и нерядко съм участвал в дискусии които, и семинари, които са започвали сутринта и са свършвали чак сред нощ. Менеджерските умения са изключително важни. През 90-те години започнах първия си бизнес. Имах приятел, с който се опитахме да създадем е, предприятия. Така че известен опит е, имам е, и практически, а и теоретичен покрай следването си в Лондон. Все още е много важно, естествено, да се осигури достъп до финансиране и същевременно плащанията да се извършат в адекватен срок. Защото парите са ценни тогава, когато ги получиш в момента, в който се нуждаеш от тях. Европейският съюз би трябвало да се погрижи за това плащанията да се извършват в срок. И освен това, коректни процедури за обществени поръчки. Това е нещо изключително важно Естествено, е, бюрократичните спънки трябва да бъдат е, намалени. Ние трябва да знаем, естествено, какви са потребностите и какви са тревогите и пречките пред е, предприятията, които работят на местно равнище. Не става дума само за мултинационалните големи компании. Хубаво би било да включим естествено и е, университетските центрове и е, всичко това, което бих нарекал академични среди, за да е, обединим интелектуалния си потенциал. Е, вие естествено също споменахте е, е, академичните среди, които е, във все по-голяма степен осъзнават, че се нуждаят от е, е по-тесни контакти с бизнеса. Е, и е, освен това бих искал да задам въпрос е, на е, всички наши е, оратори е, днес в първия панел. Какво мислите за е, споразумението за трансатлантическо партньорство и свободна търговия ТТИП. Възможно ли изобщо да се предоставят финансови средства без гаранции, без някакви обезпечения? Ние в момента водим преговори вече за създаването на фискален съюз 90% всъщност от средствата, специално в строителството, очевидно ще бъдат необходими за саниране на сградите, за изолация на сгради. И то започва се най-вече с обществените сгради, административни сгради, училища и така нататък. И когато говорим за енергийния съюз, мислим най-вече за това как могат да се економисат средствата, така че отново става дума за публични средства. Чудесно е и това, че можете е, да споделите е, е, и преки впечатления от вашия собствен опит. Благодаря на колегата Манка. Колегата Муди е следващият, следващият оратор. Благодаря ви. Благодаря за интересната презентация. Най-вече обучението, образованието на предприемачите, това е нещо, което ми се струва особено интересно. Ще се спра на няколко аспекта. Както и господин Онил и господин Тикала говориха за това как могат да се използват по-ефективно наличните средства за финансиране. Естествено, има, има капитал на пазара, но въпросът е как точно може да се предоставя този капитал на фирмите и е то така, че те да създават работни места. ние е, не би трябвало е, всъщност е, да разчитаме единствено на иновации, понякога си струва и нещо успешно да се повтори. Така че как точно измервате рационалното и полезното. Госпожа Ванна е следващия турът. Интересант. Благодаря. Аз също изказвам благодарност за много интересните презентации. Те показват една много задълбочена картина, задълбочен анализ на проблемите и интересите на малките и средни предприятия в Европа. Искам да се спра на нещо, което госпожа Рабмер е, Колер, която е моя съотечественица, каза, но то беше изтъкнато и от другите оратори. Става дума дума за облегчения достъп и опростените процедури за МСП. Знаете, че това е въпрос от решаващо значение във връзка с новосъздадения фонд за стратегически инвестиции и структурните фондове. Искам обаче да отида малко по-далеч в е, въпросите, които обсъждаме заедно. Благодаря много на госпожа Шрайбер, че тя изтъкна въпроса за а, инклюзивния растеж и устойчивия растеж. И всъщност а, това е и достъпа до средства. Средствата обаче не са всичко. Става дума и за общи цели и добавената стойност за европейските граждани, както посочи господин Рюбик в встъплението си. Мисля, че някои въпроси в тази връзка вече бяха засегнати, а Джан Дегеп е, да бъде преодолян е, този проблем е, при предприятията но всъщност е, мога да посоча, че потенциалът за малки и средни предприятия е много доб голям. Зелен растеж, е, екологична трансформация на предприятията, Европейската комисия и Европейският парламент сложиха началото на някои инициативи. Разбира се, ако се приеме, че всички сме на мнение, че ефективността на ресурсите е не само щадяща, но представлява и много голям потенциал за развитие на МСП. Аз мисля, че има множество проучвания, които посочва, че трябва да установим този висок потенциал. Мисля, че МСП също са установили този потенциал. Има достатъчно анкети, които показват не само колко много дейности има в тази сфера, но и още нещо. Съгласно една актуална анкета, 80% от европейските предприятия смятат през следващите две години да вземат мерки за по-добра ефективност на ресурсите и да ги провеждат по-активно. Това е големият потенциал, който имам предвид и който трябва да разширим, особено когато става дума за изпълнение на Green Action Plans за малките и средни предприятия. Тук има съобщение на комисията. Скоро по този въпрос взе отношение Европейския парламент. Става дума за план за действие във връзка с кръговата економика. Аз апелирам към експертите да обърнат внимание на потенциала на зелената економика на малките и средни предприятия и е, как ние да увеличим нашата дейност в тази сфера. Имам предвид е, не само економическото, но и социалното измерение, а както казахте вие, госпожо Рабмакона, става дума и за толитериалната кохезия на Европейския съюз. Жон Ахтуи, чем на the Je remercie le président благодаря, че ми давате отново думата. Проблематиката на малките и средни предприятия е в основата на нашата загриженост в Европейския съюз. Нашите амбиции са да бъдат установени добрите условия за растежа и създаването на работни места, за да може да се осигури в устойчив аспект социалното социалната кохезия. Също така мога да кажа, че малките и средни предприятия са гръбнака на економиката и на създаването на работни места. Става дума не само за е, финансови капитали, но и за човешки капитал. Искам на това да се спра. Нашата тема в случая са малките и средни предприятия и в тази връзка човешките ресурси играят много важна роля обучението и повишаването на квалификацията. Също аз искам да припомня, тъй като вие сте от практиката, вие сте експерти или предприемачи, които имате много остър поглед към ситуацията и проблематиката на малките и средни предприятия. Искам да питам какво мислите за професионалното обучение и е, практиките. Например, в Австрия това е разпространено и там няма младежка безработица. Там, където няма такива мерки, младежката безработица е много висока. И сега искам да попитам а, дали ние не можем да а, насърчим мобилността на практикантите а, и в рамките на, както студентите в рамките на програмата Еразмус, т.е. те да получават допълнително обучение в нашите страни. Може ли от европейския бюджет да се предвиди помощ, е, ако това наистина би допринесло за една добра професионална квалификация? Искам да попитам какво е вашето мнение. Благодаря е, господин председател на комисията. Аз сега ще предлага просто е, нашите е, панелисти е, да отговарят съвсем накратко на въпросите и коментарите на колегите. Може би ще ми позволите преди това, обаче аз да отговаря съвсем накратко, да, да задам също един въпрос. В бюджета за следващата година е, предвиждаме и е, корекция по отношение на е, Косме, включително и поради необходимостта да предвидим повече средства за малките и средните предприятия. Как бихме могли да минимизираме неблагоприятния ефект върху МСП в бюджета за следващата година? И така по две минути за всеки от панелистите. Имате думата. Е, ще се опитам в рамките на две минути да се спра на отделните въпроси. Къде сме е, в рамките на Косме? Е, започнахме добре. Имахме през 2014 година вече два търга и предложихме вече около 7 милиарда за МСП под формата на грантове. Комисията започна доста добре, с други думи. Да, все още в пет страни всъщност така, схемите по грантовете не са подписани. В пет са подписани. Е, няма да навлизам в детайли, но мисля, че е, не можем да се оплачим. Стартът е, бе добър. На господин Манка. Забавените плащания. Да, да, аз искам да попитам, кои страни са подписали и кои не. Да, аз мога да ви дам пълен списък. Аз нямам всичко при себе си в момента, но ще ви изпратя писмен списък. Е, да, е, всъщност, е, всъщност могат да се попитат правителствата, защо не е подписано това. Всъщност това са страните, които трябва да намерят съответните средства. Аз обаче допълнително ще ви изпратя този списък така. Именно по отношение на забавените плащания, естествено е, е, сме наясно, че това е един от много важните е, проблеми за МСП. Има процедура за, при нарушение в това отношение, така че смятаме да използваме още по-ефективно. В никакъв случай не бива да допускаме, естествено, заради закъснели плащания да се стига до несъстоятелност, до банкрут на МСП. Е, е, има страни в държави членки, в които включително и е, държавните органи и администрацията имат проблеми, не винаги могат да се издължат на време, но това не означава, че трябва да разбиваме дребния и малкия бизнес. Как трябва да се справим с ситуацията на финансов недостиг, недостиг? Естествено, нещата са е, много е, съществени в е, редица страни има рискови предприятия, при които се открива системна грешка. В рамките на Козме е, ние търсим е, възможност да помогнем и е, на тези предприятия, но става дума естествено за висок риск и точно по тази причина предприятията всъщност са в толкова неизгодно финансово положение и са закъсали до крайен предел, не могат да намерят по никакъв начин друго финансиране. Вие е, знаете, че при нас е, проблемите с екологията са много важни. Също така във връзка с е, кръговата економика се поставят приоритети от страна на комисията, така че ние ще трябва наистина да внимаваме много малките и средни предприятия да играят подобаваща роля, така че аз мога само да окоръжа да се обърнете към нас с конкретни въпроси. И сега искам да взема отношение показаното от господин Артюс, пречките за вътрешния пазар. Очевидно, е, това е въпрос от фундаментално значение. Вие знаете, че в момента ние подготвяме една стратегия във връзка с вътрешния пазар и наистина искаме да установим е, какви пречки остават. Има много инициативи, които са специално посветени на малките и средни предприятия. Всичко, което се прави за малките и средни предприятия е свързано с е, идеята да, бъде, да бъдат създадени услуги и други мерки, които да дадат възможност на малките и средни предприятия да могат ефективно да бъдат оперативни във всички европейски страни. И аз мисля, че казаното от господин Ли беше много интересно. Той посочи, че нашият маркет в Европа трябва да бъде отворен както и също и за американски предприятия, и за американския пазар. Ние работим по този въпрос и напълно осъзнаваме, че има трудности. Знаете, че много трудности е, са свързани е, и с предложенията на комисията, поне от 20 години имам предвид е, въпроса свързан с ДДС и да е единен формуляр за ДДС е, аз е, знам, че е, не винаги за парламента е лесно да постигне напредък по отношение на данъчния сектор и в момента наистина, както казва председателя, трябва да се борим срещу верижните измами. Благодаря. Мисля, че мога да отговоря на въпросите. Е, какво, от какво се нуждаем в момента? Вярвам, че е, трябва да окрепим е, структурно малките и средни предприятия, които да са в състояние да допринасят да в по-голяма степен за економическия растеж, е, и да се постигне мултиплициращ ефект. Трябва естествено да засилим и структурата на финансовата система. Е, трябва да е, ограничим риска на банковите заеми. Това е много важно. В рамките на Хоризонт 2020 комисията е, е, всъщност е, предложи един инструмент именно за това. Това е инструмент, който помага на предприятията, които инвестират рисково. И освен това, зависимостта от банковите кредити действително е много голяма. Трябва да видим какво може да се направи то в кратки срокове трябва да създадем една система или механизъм за дългово финансиране. Вие споменахте този инструмент. Става дума и за мини-облигации. Това са добри инструменти и за институционалните инвеститори, и за малките и средни предприятия. Е, това, от което се нуждаем също, е, е упростяване на законодателството за е, малките и средните предприятия и тяхното финансиране. Трябва да се опитаме да създадем редица продукти и това правим в момента. Така че предприемачът в момента, в който предприятието му вече е, е стъпило на краката си, може да използва различни форми за финансиране, да кажем фонда за инвестиции на технологии, има и съфинансиращи схеми, т.е схеми за съфинансиране. Има и а, друг механизъм, който всъщност отвоява, така да се каже, сумата, а, така наречения double amount в Испания, в Австрия, в Германия вече сме прилагали а, тези инструменти. В момента се опитваме да ги въведем и в Италия. Е, трябва да видим как ще се развиват е, предприятията, в които вече сме е, предложили подобни схеми за финансиране. И идеята на плана Юнкер е всъщност да се заложи най-вече на допълнителния ефект чрез първоначалните инвестиции и да се използва дълговия прозорец, прозорец за малки и средни предприятия в дълговия механизъм. Това естествено означава, че и посредниците трябва да са убедени в необходимостта да поемат малко риск. Голяма сума или по-скоро голям брой инструменти е, ще бъдат посветени най-вече на гарантирането е, на е, предприятията, инвестиращи в рисков капитал. И естествено е необходимо са необходими ликвидни средства и тези ликвидни средства ще бъдат е, предоставени, само че те няма да се влеят директно в економиката, а е, ще е, минат през съответните схеми за финансиране. И още един момент. Зелената економика, това действително е много съществена сфера, в която работим по отношение на е, енергийната ефективност, на е, иновативните е, горива. Тук по отношение на капиталовите и пазари и капиталовите фондове, действително полагаме особени усилия, за да насочим вниманието им към зелената економика. Благодаря. Euh. Искам да добавя един въпрос към вече зададените, като се има предвид е, кризата, е, има вече едно правило 23 е, във връзка с платежоспособността, като че ли тук се оставят на страни инвестициите от банките и застрахователните дружества в предприятията. Uh, for instance, if you see the rules... Ако видите какви са правилата за секуритизацията на кредити, и тези, които се обсъждат по-настоящем, те е, в е, значителна степен санкционират, е, така да се каже, пазара на е, секуритизационни инструменти в Европа, който всъщност работи относително по-добре от американския. Е, е, тук става въпрос, разбира се, за по-доброто управление на риска на една банка, като все пак известна част от риска трябва да остане в банката, за да функционира тя правилно. Но всъщност вие сте, сте прав в това, което казвате. Е, благодаря ви за коментарите и въпросите. Бих искала да, да отговоря обобщено с един-два пункта. Най-вече трябва да имаме предвид, че 92% от МСП са наистина много, много малки предприятия. Така че опростяването на всички програми, на, на изискванията, на, на регламентите е нещо изключително важно. Прости трябва да бъдат нещата. Е много важен въпрос, така че малките и средните предприятия наистина да имат лесен, прост достъп до финансирането. Разбира се, винаги е добре е, плащанията от реализация, е, т.е. приходите на предприятието да постъпват на време, вместо те да се нуждаят от е, оборотно финансиране от банките. И значи трябва да се постараем да, да изчистим цялата тази област на, на просрочият. И по-нататък, разбира се, за зеления растеж. Аз лично, като предприемач, се занимавам с така наречените зелени технологии и знам, че в тази област има огромен потенциал за МСП. Но пак трябва да бъдем предпазливи. Някои норми в тази област биха могли да нарушат равновесието. полза на едни, в ущърп на други. Че най-важното тук е да се стимулира. Вие казахте, например, за енергийната ефективност на сградния фонд. С някой друг стимул тази потребност от енергийна ефективност на сградния фонд е, създава и, и предприемачески възможности и работни места. Така че повече стимули, по-малко регулиране. И не на последно място човешкия капитал. Нещо изключително важно за МСП и тук професионалното обучение, чиракуването в Австрия можем да се похвалим с много положителен опит и, и можем да, да, да покажем, да разпространим този опит от а, отношенията и взаимодействието между бизнеса и учебните заведени. И разбира се, ние като камера, като а, занаячийска камера, имаме а, своята посредническа роля. И Разбира се, това е въпрос допълнителен към достъпа до финансиране и подобряването на нормативната среда. И на, на трето място тук поставяме е, достатъчна работна сила по качество и количество. Благодаря, професор Ли. Микрофона. Първо за производителността. И говорите за рентабилност. Всъщност проблемът в повечето малки предприятия е за производителността, не толкова за рентабилността. И говорим за управленските умения, за това колко са важни те. Много неща могат да се направят а, чрез финансиране на, на обучението, на допълнителната професионална квалификация или още от редовното образование ако после ако, ако вземем някои семейни предприятия, обикновено те са доста зле управлявани и, и това е доста разпространено явление, но от друга страна не би следвало да се опасяваме от загиването на някои предприятия, просто защото са зле управлявани. Това, това не би следвало да бъде проблем. Всъщност, един от проблемите за ниската производителност е, че твърде много предприятия някак си оцеляват, въпреки че не заслужават това. Така че е, извеждането на, на, на слабите от, е, от пазара е, е нещо, което би могло да има и положителен ефект. Зелената заетост е, класически пример на недооценка на новаторството от пазара. Като тук въпросът е от по-широко обществено, не само економическо значение. Накратко за професионалното обучение. като представител на Великобритания аз е, най-малко мога да говоря за професионалното обучение, понеже ние нямаме с какво да се похвалим в тази област. Но тази седмица излезе едно широко представително изследване от Великобритания, според което е, в редица професионални е, области, в редица занятия положението е почти кризисно защото вече няма предлагане на необходимо, необходимата квалифицирана работна сила. Поради пренебрегване на проблема до сега от самия бизнес и всъщност ключа към доброто професионално обучение е привличането на бизнеса. Да участва в него да, и да го финансира. И благодаря ви за въпросите. Ще се опитам накратко да отговоря на някои от тях, за да не, не губим време. Колко неотложна е задачата да се преодолеят тясно националните интереси на различните държави членки? И в националната уредба и прочее. Въпросът е за конкурентоспособността на целия Европейски съюз и сред приемачите, които търсят потенциал за растеж, това е най-сериозният повод за, за разочарование. И, и, и най-често срещната причина европейски предприемачи да се установяват извън Европа. И в това отношение аз радикално бих могъл да заявя, че в Европейския съюз не би следвало да има каквито и да било такси, не просто мита между държавите членки. Акцизите е, е, трябва да се премахнат е, между държавите членки. Тоест, ако се събере сбора на едно място, повече да не се търси. За да се изравни, така да се каже, игралното поле. Що се отнася до прилагането на научните постижения в практиката, е, е, това е тема, която на мен ми допада особено. Аз съм магистър по е, стопанско управление, бях първенец е, на класа си, така че биваме в тази област, но от друга страна аз винаги съм разчитал на практиката, на, на прилагането на наученото на практика. Значи, а твърде често е, има има хора, които освояват е, знанията, някак си не могат да ги приложат на практика, сякаш е, е, гледат на практиката така, както гледа посетителят на една зоологическа градина на, на затворните там животни. С почуда и без разбиране. И, и един предприемач нерядко се нуждае от някакъв наставник, помощник, който да, да хвърли моста между теорията и практиката. Що се отнася до зелената заетост? Това е област, която технологията се развива много динамично и ни предлага едно прекрасно меню от възможности. Все по-ефтино и все по-бързо се постигат постижения, например в материалознанието – Няколко неща можем да, да направим в тази област. Така, политически би трябвало да се вгледаме в здравните аспекти по-добре и, и, да, да, и да изработим солидни критерии, в това число да оправдаем до някъде въглищата, да кажем, традиционните енергоисточници, възоснова на точни критерии. Ако вземем от, до някъде вятърната енергия, слънчевата енергия, ако се направи един енергиен баланс на тази технология, може да се окаже, че енергията, която е изразходвана за произвеждането на техническите средства, е много повече и не може да бъде компенсирана от произвежданата от тях енергия. А тук има енергия, която може да се излича от водорасли, например, които са по-енергийно ефективни, може да се окаже от вятърните генератори. Но има, има как Европа да поведе в тази област и пак чрез благоприятстващо законодателство. Германия, например, в това отношение е, има положителен опит. Е, Европа трябва да потърси наистина авангардни, експериментални решения в областта на енергийната ефективност. Пак на въпроса за професионалното обучение, ако ми позволите да се върна, предприемачите, особено в Северна Европа, вече са си изработили една такава система. Всеки може да стане основател на новаторско предприятие, да, да се нарече президент на фирмата си, след което, разбира се, случаят отсява печелившите от губещите. И онези, които успяват, някакси се пристрастяват, повеждат хорото, създават нови предприятия, лека по лека в практиката стават майстори. И естествено привличат около себе си калфи и чираци, почти се връщаме на средновековната система, позната в Европа на, на майсторските, занаячийските гилдии. И това е една много, много добра, е, ефикасна система. Да вземем софтуера, информационни технологии и програмиране това е тая е занаят, всъщност. Е, е, иллюзия е, така, на пръв поглед изглежда, че това е високотехнологична област, това е по-скоро това е по-скоро за наечийско произведение, ако щете, подобно на, на гранчарството. От, от, от глината стандартен код да изработиш някаква форма. Благодаря. Благодаря ви, благодаря на всички е, е, за е, споделените идеи. Е, нека сега е, да пристъпим към втората част от е, нашето изслушване и колегата Рубик ще председателства. Благодаря. Аз мисля, че първият панел беше много интересен за всички нас. Виждаме, че има много възможности и знаем също от практиката, че Именно младите предприятия и младите предприемачи създават изключително много работни места. И аз мисля, че това е решаващото тук. Ако някой реши да основе предприятието, може би там възникват най-много работни места. В парламента беше проведен дебат дали целта 20% от БВП да се изпълни до 2020 година. Можем да провокираме тук с цифра от 30% до 2300 година. В други сфери също ще има цели и респективно тези цели трябва да бъдат постигнати. Сега преминавам към първия оратор в този панел – той ще представи един нов подход за подкрепа на млади предприемачи и как Европейския съюз може чрез бюджета си да предложи по-добра закрила. Става дума за представител на ЕАСМЕ. Това е господин Марко Малакарне. Моля, давам ви думата. Uh, благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, госпожи и господа, благодаря ви за поканата, отправена към Изпълнителната агенция за МСП, да се включи в е, този интересен разговор. Нов подход към е, подкрепата за новаторските предприятия. Аз накратко ще ви запозная с две форми на такава подкрепа, инструмента за МСП и мрежата Enterprise, е, колегата ми е, накратко я засегна. Ще се опитам да свържа двете неща и да видим как съвместно те биха могли да имат общ мултипликационен ефект. Първо няколко е, числа, няколко данни за инструмента за МСП. Както знаете, той разполага с бюджет от близо 3 милиарда евро за 7 годишен период, разделен на три форми на подкрепа. На, на, на първа фаза технико-економически проучвания, втора фаза вече по, по-напреднала разработка и трета фаза пряко участие на инвеститорите, като комисията се оттегля, е, вече е, не участва с кой знае какво финансиране в тази трета фаза. До сега успехът на програмата е почти несъмнен. През първата година от дейността получихме повече от 10 000 молби, е, от които удовлетворихме близо 10%. а предложенията по този инструмент общо възлизат на 25% от всички молби за финансиране по е, действащата изследователска програма. Защо обаче МСП да, бъдат, е, да, да смятат тази програма за привлекателна? Знаем от натрупания до сега опит, че е, стопанските субекти е, лека по лека се разочароват и се оттеглят от участие. Та тази нова схема подходяща ли е? Възниква въпросът. И тук бих искал да нахвърля някои идеи за евентуален отговор и решение. Първо, инструментът за МСП може да бъде привлекателен за тях, тъй като само те, само малки или средни предприятия могат да участват. Ще кажете обаче, че това е твърде ограничено предимство. Добре. Второто предимство е, че отделни МСП могат да участват и това е първа по рода си възможност и единствена за сега, едно малко или средно предприятие да кандидатства отделно за финансиране по рамковата програма. Тук положителното е, че кандидатите се ползват с закрила, защитава се интелектуалната им собственост. На трето място програмата се основава не толкова на доказан технически прогрес, а на готовност за комерциализирането на интелектуалната собственост, на идеите. Значи предложенията се оценяват не толкова по традиционните строго технологични критерии, а както казах, по тази способност една проста наглед идея да се превърне в стопанска дейност, в заетост и растеж. Е, друг един, друг една отлика е, че финансовата подкрепа се съчетава с консултации, с наставничество, което също е почти уникално е, в ландшафта на европейското финансиране и има своите аналози в твърде малко национални схеми. Значи, това би трябвало да привлече интересни е, предприемачи е, с потенциал за растеж. Опитваме се тази програма да се превърне е, в съобразна шампионска дивизия за, за, за най-добрите. На второ място, дори обаче да допуснем, че можем да привлечем най-добрите и разполагаме средногодишно с около 400 милиона евро за безвъзмезно финансиране – достатъчно ли е това финансиране? Може ли наистина да има осезаем ефект за подобряване положението на МСП в Европа? В отговор на този въпрос, позволете ми да е, е, разкажа и за други форми на подкрепа и най-вече европейската мрежа Enterprise. Като бих искал да подчертая, че МСП не са сами, не са изолирани. Няма отново да се спирам на тази мрежа, само едно число. 600 партньори навсякъде в Европа и, и другаде по света. Тази мрежа е на разположение на МСП е, да ги води до, до пазара, до, до финансирането. Благодарение на тази мрежа е, е, кандидатите, предприятията могат да намерят най-подходящ съвет, най-подходящ наставник. И общо заедно тази мрежа служи за повишаване на инвестиционната готовност на предприятията. Учи ги как да говорят на езика на потенциалния инвеститор, на, на езика на е, стопанския дец. И накрая една немаловажна роля на тази мрежа е свързването с други форми на подкрепа на е, национално равнище, местно, областно или, или централно. Областните власти, например, се опитват да, да въведат свои форми на подкрепа. Например, получилите финансиране от програмата на Европейския съюз, е, от инструмента за МСП, могат да получат допълнително финансиране по места, някои случаи поне, държавата се намесва с допълнително финансиране. Така че имаме известен мултипликационен ефект, като се привличат в това число и средства от структурните фондове. Знаете, че това вече е възможно по структурните фондове. Така че, ако инструментът за МСП изиграе ролята си на структуриращ фактор, е, на, на образец за национални програми, бихме могли да очакваме и по-голям ефект. И най-сетне плана Юнкер, е, много прилики има наистина между целите на плана Юнкер и целите на инструмента МСП. В това отношение мрежата е, предприемаческата би могла да играе допълнителна роля на, на трансмисия, да стимулира националните органи да предлагат инвестиционни проекти с участието на МСП. И тогава наистина ще се сбъдне мечтата ни е, е, тази програма да стане средище на върхови постижения в новаторската стопанска дейност. Благодаря на господин Марко Малакарне. А сега давам думата на следващият оратор, господин Гарет Морей, управител на Government Relations. Това е Enterprise Ireland. Да, представлявам Enterprise Ireland е с е, редица клиенти. Ние поддържаме е, контакти в различни е, формати, е, като 18 милиона е общият е, експорт е, за клиенти. Е, е, много важни са полуките от последните е, години. Много важно е да се получи е, финансиране и подкрепа точно в началната фаза на създаване на предприятието. Ние най-вече обръщаме поглед към потенциалните износители, които до този момент все още нямат опит в това отношение и се опитваме да им помогнем, като целта е не само да им ги подпомогнем финансово в началото, но и да им дадем тези умения и знания, които ще им позволят да увеличат бизнеса си. Имаме много офиси в е, света. Е, започвам с един офис, който е много важен от е, гледна точка на пазара. Важно е, естествено, да имаш възможност да реализираш своята дейност най-малкото на два пазара изведнъж, когато си начинаещ износител в, в повечето случаи става дума за компании, които работят на местния пазар, но изнасят за затокеански пазари и слушателите ни трябва да имат познание и за тези пазари. Как точно да помогнем на начинаещите предпри... предприемачи, за да разработят първоначално своя бизнес план? И на базата на този бизнес план те вече започват да учредяват и да работят във фирмата си предлагаме помощ и по отношение на иновативното инвестиране, е, иновации, е, как точно е, да се продолеят страховете и така, опасенията, че това е рисково инвестиране. Започваме да работим и с университети и става дума най-вече за грантове, които бих нарекал наставничество в този случай залагаме най-вече на обучението, на образованието, което бе споменато преди това. Да, действително, много важни са взаимоотношенията с академичните среди, с университетите, подготовката на курсове които, за обучение, които са предназначени за предприемачи и отговарят на техните специфични интереси и потребности. В Станфорд работим с университетски среди и освен това предлагаме също и обучение, наставничество, консултации, така наречения коучинг. Предприемачите много често обаче учат повече един от друг, отколкото от университетските преподаватели в рамките на университетските курсове за обучение. Така че подбираме групите така, че те да могат в рамките на самата група участниците да научат нещо повече за самата практика ние имаме а, е, а, е, компании, които а, е, междувременно вече са с а, много по-широк обхват и с много по-голям бизнес и а, техните управители биха могли да а, а, помогнат на всеки начинаещ предприемач. Много А ясна е ориентацията към набавянето на капитал, дялово участие, дялово финансиране, около 50% от нашите грантове за инвестиране всъщност са насочени именно към дяловото участие. Обикновено то е около 10%. Рядко се надхвърлят тези 10%. Това, което казвам, въжи за Северна Ирландия, но, както ви казах, става дума за предприятия за износ, така че ефектът трябва да се търси извън страната. Обикновено предприемачите желаят да получат около 500 милиона, но ако вие дадете 50 хиляди, да кажем, предприемачът ще използва 5 хиляди в самата компания, след което ще създаде резервния си фонд, за да се е, предпази от е, неочаквани е, сътресения и това е един вид гаранция за бъдещето му. В повечето случаи ние обаче насърчаваме именно желанието за инвестиране в рискови иновации Що се отнася до а, жените предприемачи, а, бих казал, че те са около 10% от общия брой на клиентите, с които работим. Но интересът а, а, расте. Има а, жени предприемачи, които а, са. А, готови а, да а, работят, е, е, да е, поемат инициативата в свои ръце и да разработят собствения си бизнес, но една голяма част от тези жени всъщност понякога са обезверени, тъй като а, са работили в компании, в които водещи функции е, са а, получавали единствено мъжете. А, много важно е, е естествено, да се помисли за а, е, това как може най-рационално и най-ефективно да се използват средствата по а, европейският а, а, финансов и инвестиционен план – Хубаво би било, естествено, да има специфичен фонд, който е насочен най-вече към пазара и към пазарната реализация. Тъй като и пазарът е твърде диверсифициран и предлага много предизвикателства, е хубаво да помислим именно и за инвестиране и финансиране най-вече по отношение на пазара. Как точно да се е, насочат е, заемите, така че да помогнат за пазарната реализация на е, продуктите или на услугите, които предлагат предприятията. Много хубаво е, естествено, да се използват не само европейските е, фондове е, за подпомагане, е, но и националните ресурси, така че да се предоставят не само на предприятия, които произвеждат продукти и услуги, но и такива, които изнасят продукти и услуги Имаме в момента 70 е, е, е, такива органа, които в Ирландия работят именно в тази сфера. Хубаво е естествено да продължим да развиваме нещата, да проучваме възможностите за отпускане на средства от, по линия на европейските фондове. Как точно можем да насърчим економиката? Трябва да инвестираме и в капиталовите фондове и да подсигурим, финансиране по линия на тези е, фондове. Е, капиталовото финансиране е изключително важно е, и в това отношение трябва да спомена на всяка цена и приноса на Европейската инвестиционна банка. От гледна точка на Ирландия в момента е изключително важно да насочим нещата към иновациите. Трябва да създадем нещо като е, е, Силициева долина в Европа. Е, и трябва да мобилизираме възможностите и на публичния, и на частният капитал. Изхождайки от нашия опит, бих казал, че на всяка цена трябва да се направи преглед и на а, а, състоянието в момента и на а, нарушенията, които са допускани, за да се предпазим от бъдещи нарушения в миналото. А, Необходими са големи фондове. Е, моят колега, който тук що приключи, говори вече за това. Но а, е, а, е, не бива да загърбваме изцяло и възможностите, които предлагат по-малките фондове. А, колко всъщност са предприемачите, които са се възползвали от европейските структурни инвестиционни фондове или е, ще се възползват от ЕФСИ. Нека е, да не забравяме и е, възможността да получиш капитал от малък фонд. Е, там нещата може би не са чак толкова сложни и бюрократично уредени, както е, когато става дума за големите европейски фондове. Необходими са ни модели, е, които при всички положения са в услуга на начинаещия предприемач и не поставят непрекъснато бариери по пътя му към собствения бизнес. Благодаря ви. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, Eine spannende. Благодаря ви. Наистина э, интересен анализ. Э, ще помоля все пак э, ораторите да дават знак с ръка, когато трябва да настъпи смяна на слайдовете. А сега ще дам думата на директора на Finpoint господин Найрит Ридъл. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, членове на комисията, Нека да поговоря естествено и за предприятията, и за инвестициите, и за заетостта, и рамковата, рамковите условия, средата, в която се развива бизнесът. От 20 години съм работил в международни концерни и съм наясно за това как точно стоят нещата в една голяма е, е, компания. Но и като предприемач съм работил е, като е, съдружник в различни предприятия, така че е, на мен ми е ясно как стоят нещата е, в малките и средните предприятия, е, за които говорим в момента. Най-много 15 до 20 работещите в е, едно малко и средно предприятие. Е, ежедневно тези хора се борят е, за поръчки, за клиенти, за набавяне на необходимите суровини и материали и за пласмента на продукцията. Тези слушатели обикновенно са завършили университет или имат най-малкото квалификация като търговци, като е, технически специалисти. Около 80% от е, е, хората, които работят в економиката в Австрия, всъщност са, са именно работещи в малки и средни предприятия. Ние имаме редица програми и обикновено програмите обаче са твърде сложно направени. Да, намираме се в Европа, в фазата на база от 3 и една голяма част от предприятията могат да получат около 20% от банките като под формата на финансиране. Добре, това е едната крива. Освен това, обаче, трябва да кажем, че има немалко е, предприятия, които обаче е, вече са направили някаква погрешна инвестиция или където, е, да кажем, фирмата вече е на ръба на несъстоятелността, ще обяви несъстоятелност, има огромни трудности или просто собственика по редица причини желая да прехвърли предприятието на своя наследник, на член на семейството. Всички тези предприятия са рискови предприятия и банките не са склонни да им дават капитал. Това е големият проблем. И трябва да знаем, че малките предприемачи в Европа обикновено не се местят. Те не прехвърлят границата да, с голямо удоволствие и с голямо желание. Това е просто част от културата на европейските предприятия. И тъй като не можем да разчитаме винаги на банковото финансиране, смятаме, че трябва да си помогнем сами. Добре, в интернет портала всеки предприемач може да погледне, да потърси, да кажем, възможности за закупуване на материали и суровини по-изгодно. Повече от 800 са институтите в Австрия, които разполагат с собствен капитал и които биха могли по някакъв начин да предоставят кредити на малки предприятия. Да кажем, колко са банките, които ще дадат действително кредит, така с лека ръка на някакво древно селско предприятие в селски район. Ето, става дума за предприятия, за институти, които предлагат финансови услуги. Без сектора на финансовите услуги в скоро време няма да можем да си представим живота. И така в платформата в интернет, която е много успешна, това е Финтех, Финпоинт, ние всъщност свързваме предприятията предприятието анонимно представя своята е, програма, своя бизнес план, е, своя профил и е, проекта си. И ние е, правим преглед в рамките на тази интернет платформа, е, как точно можем да свържем това предприятие с подходящия институт, който да му предостави е, финансиране. Е, тоест, е, дадена банка, към която се обръщаме, може естествено да реши, желаем ли да предоставим е, е, кредит на това предприятие, а също времено и банката се нуждае, да кажем, от повече информация. Предприятието също би желало да получи повече информация за начина по който ще му се предостави финансирането и условията. И така, за предприемача това е изключително важно. Той решава в крайна сметка с коя банка ще започне разговори. Е, и е, това е като е, така, подготовката преди да се хвърлиш в бой, в битка. Става дума за предприемач, който не отива като обикновеният банков клиент в банката, за да се информира. Не. Предприемачът всъщност работи, той естествено мисли за това как ще се развива бизнеса му, какво е неговото бъдеще и при това положение той много бързо се изнервя и не може да обикаля банките една след друга. Така че в интернет портала или платформата той поглежда в крайна сметка какви банки ние му препоръчваме, поглежда какви са условията и взима решение за себе си има и банки, които обещават какъвто и да е капитала на фирмата да го отвоят в резултат на това финансиране. Да кажем, има финансирания по тази линия, които действително са довели до много добър успех. И става дума за отвояване на капитал и то на фирма, която е била, така да се каже, на ръба на провала има редица и недвижими имоти и други е, възможности за е, гарантиране на един заем или, или за предоставяне на някакви обезпечения. Така че е, е финансирането, което понякога е много дългосрочно, може да бъде и 10 и 20 години, е, обикновено води до добър успех, но понякога естествено се казва, не, това не е моята банка или това не е моя клиент. Става дума за това, че е, е, в интернет вие търсите в крайна сметка е, определена стока, търсите определен продукт, включително и в, на финансовия пазар и на капиталовия пазар. Работим естествено съвместно и с европейските институции, с комисията, е, смятаме, че е, по този начин, именно чрез една такава платформа в интернет, можем да помогнем на всички предприятия бързо, е, безпроблемно и същевременно анонимно да изберат своя финансов институт, който да им предложи търсеното финансиране. Същевременно данните са много надежно защитени. Спестяваме една голяма част от разговорите, които предприемачът ще трябва иначе сам да води. Ние се информираме е, за проблемите на предприемача и е, е, в случаите, в които става дума за предприемачи, които се нуждаят от финансиране само за да си набавят материалите, да кажем за около 25 хиляди, но след това в резултат на тези 25 хиляди за материали и суровини той може да реализира продукция и да направи оборот от 2 милиона. Така че е, е, ефектът, мултиплициращият ефект на едно е, финансиране в никакъв случай не бива да се пренебрегва. Бих си пожелал да има сигурни работни места. Само тогава ще има социален мир. И естествено на капиталовия пазар се появяват и различни видове заеми, е, които е, могат да свършат добра работа. Е, твърде далеч сме все още от е, така, положението в Америка, е, но смятаме, че е, в това отношение трябва да се погрижим за малко повече прозрачност в Европа. От Маркарас наскоро говори именно за това как точно да се облегчи, да се улесни достъпа на предприятията до финансиране, защото това не е само проблем на собственика, на предприемача, това е проблем естествено и на работещите, на доставчиците, на клиентите. Твърде много хора биха могли да живеят по-спокойно и по-щастливо и същевременно да имат сигурно работно място, ако задвижим нещата в желаната посока. Благодаря ви. Благодаря. Аз мисля, че това е точно това, което търсим. Практи... Хора от практиката, които непрекъснато работят в тази сфера и които могат да ни покажат как различните сектори са се променили с течение на годините. Променят се изискванията. Естествено, ние трябва да осъзнаем кое е най-ефективното, което може да се направи. И точно то трябва да бъде поставено в центъра. Затова се радвам, че отново ще чуем един човек от практиката, господин Питер Голдемон, е, управителен директор на ЕС Делфт, бизнес инкубатор. Знаете, че Делфт е един от водещите региони в Европа по отношение на напредъка и новаторството, така че много се радваме, че господин Гулдемонт е след нас днес. Господин председател, уважаеми депутати, госпожи и господа, благодаря ви за възможността да се включа в днешния разговор за европейското финансиране за новаторски предприятия. Аз съм е, управителен директор на ЕС Делфт, една от е, е, най-големите водещи фирми, обединяващи новаторски предприятия. През последните месеци можете да сте чули немалко малко за Холандия, като страна люлка на новаторските предприятия. Е, и това се дължи на е, назначаването на комисаря Нели Крус е, с отговорност именно за новите предприятия в Европа. Виждате какъв е ландшафтът на новаторската стопанска дейност в Холандия. Делфт е също на тази карта – но ние бяхме сред първите. Започнахме преди 10 години. Ние сме инкубатор, тясно свързан с Делския технологичен университет, с нестопанска цел. Насочваме вниманието си към новаторски технологични е, компании с е, е, организация на дейността, която подлежи на мащабиране. Mission is to build tomorrow's leading firms. Нашата цел е да спомогнем за създаването на утрешните световни лидери. ИС Делфт е, е активен в повече от 80 страни, като се започне от а, е, а, е, слънчеви симулатори, се мине през медицински изделия и различни роботизирани решения. Неколцина членове на Европейския парламент, това число комисаря Катайнен, посетиха ЕСДЕЛФ и те бяха впечатлени от нашия пряк принос към економическото развитие, което не би било възможно, впрочем, без подкрепата на Европейския съюз. Ние е, успешно освояваме редица европейски фондове, в това число за регионално развитие, е, с средства от който изградихме нашата материална база на инкубатора, програмата КИКС също работим по една програма за интернет с водещите инкубатори в Европа. Така че новаторските предприятия поне косвено се ползват от европейско финансиране. На практика обаче по-голямата част от финансирането е, произхожда от организации, които разполагат и с мощта и с времето, с уменията да кандидатства за такова финансиране. А това не е лека работа. Ето защо е, е повечето от е, намирайте в зародиш новаторски предприятия, никога не биха кандидатствали за европейско финансиране. Просто е, нямат нито времето, нито способността за това. Нека да видим какви са потребностите на едно наистина ново новаторско предприятие. Тогава списъкът от задачи е почти безкраен. Да се защити интелектуалната собственост, да създаде прототип, да се намери клиент, който да освои производството, да се разработи идеален стопански модел, да се изгради колектива и така нататък. Е, прехраната и спането всъщност не са приоритети през тези първи месеци и времето е, винаги е, не стига да не говорим за парите. И фактически действащите, съществуващите европейски фондове не са сериозен вариант за тези предприятия. Както току-що каза представителят на School of Economics, новаторските фирми са от изключително значение и за економиката и съзнателно, какво да направи Европейския съюз да повиши достъпа е, на тези предприятия е, до финансиране, без да инвестира в проекти, които така или иначе не биха стигнали до пазара. Добрата новина е каква? Delft вече е свършил по-голямата част от работата вместо вас. За 10 години ние станахме експерти в технологичното предприемачество. Знаем как да подбираме най-добрите и как да им помагаме. Разговаряли сме с стотици потенциални предприемачи. Е, подложили сме на, на изпитание техните способности да станат утрешните лидери. От десетки молби, всяка година подбираме само 20 кандидати. И аз съм убеден, че заедно с нас Европейския съюз може да доведе финансирането до новаторските предприятия и да доведе до пазара обещаващи технологични решения по, по-бързо, отколкото до сега. И какъв е моят план? Аз ви предлагам един обикновен пилотен проект, в който да се включат, да кажем, десетина европейски инкубатора с доказани постижения до сега в подкрепата на високотехнологични новаторски предприятия да се финансира безвъзмезно с по 100 000 евро всяко от тези предприятия, което ще бъде достатъчно технологичното е, нововведение да стигне до пазара колкото се може по-скоро. Инкубаторите ще съдействат на предприятието да се изгради, да, да добие инвестиционна готовност колкото се може по-скоро, понеже в края на краища тези предприятия ще се нуждаят от външно финансиране. Можем, разбира се, да разговаряме за детайлите, но нека нещата бъдат простички. Европа винаги се занимава с големи числа. 1,3 милиарда по Косме. 82 <laughs> милиарда за подкрепа на Гърция през едните години. Плана Юнкер 350 милиарда евро. А за пилотния проект, който ви предлагам, ще са ни необходими не повече от 20 милиона евро годишно, за да подкрепим до 200 от бъдещите лидери в световната економика, събрани от десетина водещи инкубатора. Но може да се окаже изключително ефективен начин да се опозотвори натрупания опит на инкубаторите и да се повиши вероятността една сложна технология, новаторско технологично решение, успешно да стигне до пазара. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, е, европейското безвъзмезно финансиране не би следвало е, е, да бъде така, занимание за свободното време на счетоводителите. Европейско финансиране трябва да работи така, че новата технология да стига до пазара колкото се може по-скоро. Ние знаем кои са творците, автори на нови технологии. Помогнете ни да им помогнем с интерес бих изслушал какво мислите. И разбира се, добре дошли сте в Делфт. До сега не се е случвало политик да ни посети и да не си тръгне от нас с голяма широка усмивка на лицето си. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, Благодаря. Аз мисля, че е съвсем естествено да имаме е, доклади, които завършват с майли, които показват, че сме щастливи и че не сме сами, когато изпълняваме тази програма. Сега преминаваме към последният е, оратор, господин Майкъл Колинс, който е представител на ЕФСА. Uh, Благодаря, господин председател, членове на комисията, госпожи и господа. За мен е удоволствие да ви е, запозная с е, гледната точка на Европейската асоциация за рисково капиталово финансиране. Като обърна вниманието ви на един много конкретен проблем с конкретно решение. Е, предвид и вашата молба на, на вашата комисия, да отговорим на въпроса как бюджетът на Европейския съюз би могъл да се оползотворява по резултат съвсем накратко, защо рисковото финансиране е толкова важно? То, то се и каза тук вече от а, преждеговорившите. Фирмите, които, в които инвестират рисковите е, инвеститори, са именно носителите на бъдещето рисковият е, капиталист е, или инвеститор няма е, за цел да инвестира във всяко малко или средно предприятие. Но това е един много ефикасен модел за институционално инвестиране в онези, които ще бъдат бъдещето на европейската економика. И голям брой, огромното мнозинство от предприятията, които се финансират по този начин, са не само малки или средни, а и, и микро, съвсем малки, с по-малко от 50 души работници и служители – а, и, и това е един много, както казах, резултатен начин за финансиране на тези обещаващи новаторски предприятия. Инвестираме ние като асоциации във всички тези интересни отрасли от науките за живота, т.е. природонаучната област до медицинските технологии. Онова, с което не можем да се похвалим обаче, е, е успеха на нашите американски колеги. Все още има да работим. Това е все още предизвикателство в Европа. Господин Рюбик, е, вие желаете да ви се дадат някои количествени показатели за успеха. И ето на. Първо, най-малкото трябва да наваксаме да стигнем американците, след което и да ги задминем. Европейския съюз е по-голяма економика от САЩ но а, нашият рисково-инвестиционен сектор е джудже в сравнение с американски. Значи как да разширим рисковото финансиране в Европа? Има два наистина успешни такива сектора в света. САЩ от една страна и Израел от друга. А Европейския съюз е далеч, далеч назад и от единия, и от другия. Един от големите проблеми за рисковото финансиране в Европа е малкият обем на фондовете. Средната големина на американския аналог е близо два пъти това, което срещаме средно в Европа. Да, първо може да се каже, че по-малко са потенциалните кандидати за рисково финансиране в Европа. И второто е, че рисковият инвеститор не може да подкрепя такива предприятия цикъл след цикъл, достатъчно дълго през живота на предприятието, като се започне от един-двама работци и служители до 50, до 100, до 1000. Тоест да съпровожда финансово предприятието с неговото израстване. И през последните 5 години една шепа европейски рисково-инвестиционни фондове са успели да съберат повече от 100 милиона евро. Средната големина на фонда в Европа е 60-70 милиона. А не само значи, че те са твърде малки, за да могат да подкрепят голям брой фирми или да финансират дългосрочно по-малък брой. Проблемът е за самата способност за набиране на средства. Европейските рисково инвестиционни фондове са твърде малко, за да привлекат интереса на световните институционални инвеститори. Докато в Съединените щати е, много успешно се привличат институционални инвеститори, особено така наречените глобални или световни. Около 40% от е, капиталите по дяловото финансиране в Европа е, всяка година са от външни източници. Но за рисково капиталовата част този относителен дял е само 11% външно финансиране. Защо сравнително успешно привличаме външно инвестиране в един, да кажем, германски пазарен инвестиционен фонд, т.е. такъв средно инвестиционен фонд, и така неуспешно привличаме външно финансиране към рисковото капиталово финансиране в Европа. Една от причините отново е малкия мащаб на нашите фондове. Ние всяка година е, разговаряме с китайски, японски, корейски институционални инвеститори. Мнозина от тях проявяват жив интерес към инвестирането в Европа, към и големите е, делови възможности, е, които могат да се намерят в Европа. Проблемът обаче е, че минималната миза, така да се каже, минимумът, който те могат да ви дадат, т.е. да вложат във вас, е много по-голям от това, което може да приеме един европейски фонд. Всъщност ние имаме един европейски фонд, който е като обем на капитала е на 50-60 милиона, а китайският инвеститор като минимум ми предлага същото, същата сума. Той разбира се не може да стане 100% инвеститор. И от което следва, че по-настоящем в Европа сме в такова положение, че не можем да привлечем частни фондове и твърде много разчитаме на държавните. Разбира се, е, е, държавният инвеститор има да играе важна, критична роля. Е, и през последните пет години особено, имайки предвид финансовата криза. И аз определено съм съгласен с колегата тук, че държавните средства имат определено да играят роля за изграждането на следващото поколение рискови капиталисти. Но твърде голяма част от тези пари са раз, раздробени по различни финансови потоци. И при това с твърде тежки условия за освояване. А финансирането на, на и, и това е финансиране за местните рисково е, е, инвестиционни фондове. Не се подкрепят големите паневропейски рисково инвестиционни фондове, които наистина е, биха могли да натрупат финансовия капацитет за финансиране на бъдещите европейски новаторски фирми. И каква е опасността? Ако Европа няма тези пари, то, то други от, от други континенти, е, ще се насочат към финансиране на най-преуспяващите новаторски наши предприятия. Какво лошо, ще кажете? Нищо лошо, освен това, че интелектуалният капитал, талантът и разбира се в последствие сериозните капиталови печалби могат да изтекат, да кажем, към Съединените щати – откъдето е и рисковия инвеститор. Освен това, европейският предприемач би трябвало да има избор. И за това трябва да му, да му предложим достатъчно по обем европейско финансиране. И ето тук е ролята на европейския бюджет. Как да го използваме европейския бюджет по такъв нов начин – че инвестиционният инструмент да е достатъчно голям, да, да привлече глобалните институционални инвестиции. И аз би казал, че е необходимо да създадем нова структура, която да обединява различните рисково-инвестиционни фондове. Нашия отговор на вашия въпрос – господин председател, за ролята на европейския бюджет е такъв. Или да се вземат средства от Хоризонт 2020, което е допустимо, прочем, или от новия фонд за стратегически инвестиции, за създаването на тази мрежа от фондове на фондовете. Необходима е критична маса, искам да кажа, капиталова критична маса в Европа, за да бъдат привлечени глобалните институционални инвеститори. Ако не натрупаме тази критична капиталова маса, за съжаление, нашата рисково-инвестиционна дейност ще успява до някъде, но не и е, в стимулирането широко на новаторската предприемаческа дейност в Европа. Така че, когато вашата комисия обмисля различните възможности за е, подкрепа на малките и средни предприятия, особено на, на ембрионалните, на, на новите предприятия, би трябвало да помисли за това или по Хоризонт 2020, или по ЕФСИ. Инак интересът е огромен. Световните инвеститори проявяват голям интерес, просто трябва да създадем механизъм, който да приеме техните капитали. Благодаря. Благодаря ви, и аз. Economy of Scale, това винаги е тема, с която трябва да се занимаваме и аз мисля, че Европейският съюз в тази сфера, това показа и ЕФСИ, да Европейският съюз може наистина да задвижи нещата. Логично е да се работи там да възникват е, нови стойности и по тази причина станата стартъп е изключително важна, за да се види какви нови продукти, услуги и бизнес модели са необходими, за да може да се постигне добър резултат за клиентите. С това преминаваме към дискусия. Аз виждам, че господин Нистелрой има въпрос. Благодаря, господин председател. Аз съм от Холандия, за сведение на нашите гости. Две неща ми идват на Първо, колко е важна специализацията. Понеже начеващите, новаторските предприятия в една или друга технологична област е, имат и различен мащаб. В регионалната е, политика, например, говорим за интелигентна специализация. И като се замислим, има, има различна специфика, зависимост от това дали, дали ще отидем в Берлин, дали ще отидем в Лондон. Значи, привърженици ли сте вие на специализацията в новаторската стопанска дейност? И втория въпрос, по-скоро към последния докладчик. Е, е, тук е, той говори за фонд на фондовете което е мислимо в рамките на ЕС. Обаче, ако вземем държавите членки, там има такава широка палитра от различни фондове, не бихме ли могли някакси да ги обединим в ЕФСИ, за да се постигне този ефект, понеже подкрепа, подкрепата е сериозна. Има натрупани и опит. Впрочем, следващата седмица ще посетим от, от парламента Силициевата долина в Америка. Е, е, ще разговаряме с някои от тези глобални институционални инвеститори, толкова по-добре, че днес разговаряме. Е, да, благодаря. Други? Господин Манка. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко беше много, много интересно, както, както и първата част. Много интересни неща. Чухме, е, е, нашите гости са хора енергични, ентусиазирани. Преди две години аз е, се обърнах към всички новаторски фирми в, в моя регион и ги попитах какво им е необходимо, за да напредват. Някои от нещата бяха простички. Например, не могат да си ощетоводят като себестойност цената на прототипа. Е такива едни неща. И, и си заслужава да, да, да се огледат тези да дребни препятствия. Комисията би могла да се занимае с това. После в Съединените щати вече е, е компенсирано инвестиционното изоставане от, от кризата, т.е. върнали се на предкризисните нива. В Европа не. Защо? Какво ни пречи? И аз още веднъж ви благодаря, господа, за много, много интересни, наистина много ценните изказвания. Благодаря. Други? Нашия председател. Благодаря. Благодаря и искам да благодаря лично на всеки един от докладчиците. Наистина ние научихме много неща, те представиха истинската си експертиза също така бяха представени и някои дейности, които са с добри резултати. Наистина, ние бихме могли да се опрем на всички тези неща. В бюджетен план трябва да имате предвид, господа, че европейския бюджет не е толкова голям. Той представлява 1% от европейския БВП. Една част от този бюджет се отделя за други сектори, например за селско стопанство, Хоризонт 2020 и е, тук ще са предвидени 80 е, милиарда за многогодишната финансова рамка 2014-2020 година, така че тук вече ще трябва да направим оценка, за да можем да е, привилегираме финансирането на стартъпс и то по схемата, която вие показахте. В момента ние работим усилено по Европейския фонд за стратегическо инвестиране, ЕФСИ, ние вече създадохме правната основа. Тя беше гласувана на пленарна сесия на 24 юни и сега вече подготвяме последните разпоредби, също така е, генерален директор се търси, е, други служители, така че след няколко седмици ние вече ще бъдем в оперативна готовност. Планът Юнкер предвижда 21 милиарда за гаранции и е, това беше посочено от Емануел Фернандес. Това ни задължава да предвидим още 63 е, милиарда гаранции, така че стигаме до 315 е, милиарда гаранции е, и имаме и 20% от тази гаранция, тя ще бъде предвидена за финансиране на МСП. Така че е, трябва много бързо да започнем да ползваме това средство, за да се създаде платформа е, регионална или национална. Ще видим как ще се развият нещата. Но аз мисля, че трябва бързо да се премине към действие. В рамките на няколко седмици ЕРСИ ще бъде напълно е, в оперативна готовност и освен това трябва да се отговори на очакванията на Европа да има една политика, която е насочена към рисков капитал, към иновации. Тук наистина има голям ангажимент. Ние имаме практичен подход, това беше казано много ясно по време на дебата и също така и е, протоколите показват това ние можем да кажем в известна степен, че FC е пилотен проект и трябва да получим насърчаване и ние трябва да тестваме дали е, тези действия наистина са подходящи, за да се запълни пропускът от инвестиции в Европа от е, вече продължение на 10 години. И мога да кажа, че в много страни е, безработицата е масова и продължава да нараства. Така че е, ние много бързо бихме казали, е, че този инструмент трябва да отговори на очакванията и ако това не е, е така, ако не съответства на вашите очаквания, то тогава вече би трябвало този факт да се потвърди. Много добре. Господин Рюбик е това. Сега преминаваме към отговорите и аз предлагам да започне господин Марко Малакарне. You, Благодаря, господин председател. Естествено, ще разгледам въпросите от гледна точка на изпълнителната агенция, в която работя. По време на изпълнението направихме немалко наблюдения и констатации как инструментът за МСП може да бъде, така да се каже, водещ е, е, естествено в контекста на плана Юнкер, е, като имаме предвид най-вече необходимостта да се привлекат инвестиции, да се привлече и интереса на националните органи. И комисията, и изпълнителните агенции обикновено помагат именно за изпълнението на програмите и за подготовката на програмите е, също. Въпросът в крайна сметка винаги стои така. Какво програмата може да предложи на моята страна? Простичко казано, това е въпросът. Какви са възможностите какво предлагат именно всички тези програми и инструментариума за МСП за отделните държави членки? И, и естествено остава дума за не за предоставяне на доказателства, но за предлагането на възможности за то за едно по-добро развитие на малките и средните предприятия. Всъщност държавните органи биха могли да тласнат по пътя на тези програми и с тези инструменти малките и средните предприятия напред. Герат Марей е следващият оратор. Да, благодаря ви много важно е, естествено, да е, прегледаме е, всичко това, което малките и средните предприятия биха могли да направят по пътя на тези инструменти, но и на редица други инструменти, които аз разгледах в моята презентация. И то в рамките на три години. Естествено се очаква на този мултиплициращ ефект и е, стимулът. Много важно е във всеки случай за всеки начинаещ предприемач да има един много добре направен бизнес план. А, а същевременно в програмата за иновации и за инвестиране в иновации ние държим много на бизнес плана. Е, той е много по-важен, отколкото а, е, финансирането, ако питате мен. Грантовете са едната страна на проблемите, но те не решават проблема, ако няма добър е, бизнес план. И след като другата седмица ще бъдете в Силициевата долина, ще видите именно много предприятия, в които се залага най-вече на бизнес плана бяха поставени и от колегите много въпроси за използването на новите фондове, естествено и големите паневропейски фондове, но и малките фондове. И това ще наблюдавате другата седмица по време на вашето посещение в САЩ. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор е господин Вернер Найвер Тридъл. Аз е, искам да посоча две неща. Първо, че предприемачеството в Европа отново добива значение и предприемачите отново са авторитетни хора с е, добра репутация, с добро реноме. Аз е, обаче мисля от друга страна, че има твърде много регулативи в Европа и това до голяма степен е, се отразява на предприемачите. Често те се сравняват с какълци. Аз мисля обаче, че е, трябва да се промени тази картина, трябва отново да се създаде динамика, трябва да мислим за Европа на предприемачите, а не на тези, които блокират. Първо, комисията и другите организации, които участват, трябва да се стремят към комбинация от различни средства за финансиране – банки, краудфандинг, private equity, също така и е, държавно подпомагане. И всичко това трябва да се координира много добре, защото е необходим един добър микс от форми на инвестиране само така могат да функционират нещата добре, е, когато са в е, съчетание. И тук, е, както казах, миксът е решаващ за отделните предприятия, за да могат те да работят добре. И аз мисля, че тук трябва от друга страна да се внесе много прозрачност на пазара, да се знае какви възможности за, за финансиране съществуват и какви миксове са възможни. Благодаря. Господин Рюбих, благодаря. Сега преминаваме към господин Питер Гулдемонт. Благодаря ви. Ще отговоря на господин Фан Нистел Рой. Да, специализацията е много важно. Ние сме се специализирали най-вече в областта на хардуер, типове текстове, това е една препоръка към всички в Европа специализация. ЕСФИ е, предвижда помощ за начинащи предприятия. Да, естествено, би трябвало да имаме малко повече информация, естествено, за да можем да реагираме по отношение на фонда за МСП, трябва да кажа, че сроковете за отпусканото финансиране представляват един проблем само една година. А една година е недостатъчно. Така че в момента, в който вече сме наясно с подробностите около ЕСФИ и механизма за СМЕ e в рамките на този фонд ще можем да е, отговорим. Майкъл Колинс е последният. Е, благодаря, господин Рубик. Членовете на комисията направиха някои коментари. Да, господин Фан постави въпрос е, за фондовете. Е, Аз също времено съществуват и редица инициативи на държавите членки. Така че помощ, подкрепа има. Предизвикателството, всъщност и проблемите на национално равнище са свързани най-вече с условията, при които се отпускат е, е, кредитите и същевременно къде точно да бъде в крайна сметка е, седалището на фонда и къде точно да бъде предприятието, което ползва рисков капитал. Това естествено е важно, за да могат държавите членки, най-вече предприятията, да се възползват от механизма имам предвид включително и механизма за МСП в рамките на ЕСФИ. Условията понякога са свързани най-вече с някакъв национален орган, да кажем министерство или с дори ако щете регионални или местни органи на самоуправление е, ако имаме обаче повече паневропейски фондове, сигурно е, е, ще е, има действително фокусиране върху върхови постижения, <laughs> ако мога да кажа така. Естествено ще има и държави членки, които ще предпочитат някакси да дръпнат към себе си, да кажат не, е, този фонд или е, този вид финансиране е, на предприятия, които ползват рисков капитал, ще бъде на национално равнище. Но много важно е как ще се структурира структурира тук цялата схема. Трябва да дадете повече правомощия за решение на менеджера на капиталовия фонд, на фонда за дялово участие. Естествено, ако искате е, да свържете нещата и с е, е, инвестиции е, по отношение на застрахователни дружества или друг вид е, дружества, естествено трябва да дадете е, съответните правомощия е, на е, менеджера на фонда. Рисковия капитал в Европа. Е, някои от капиталовите изисквания е, се поставят именно от банковите и от застрахователните дружества. И е, времено имаме и институционални инвеститори, които обаче много по-малко се впускат в рискови, в финансиране на рисков капитал, макар че има и добри примери в това отношение. Трябва да видим как могат да се свършат нещата. Гарет е абсолютно прав, като е, казва, ЕФСИ предлага огромни възможности е, за да се опитат нови идеи. И аз много се надявам, че именно чрез схемите по е, дълговия прозорец е, е, за МСП е, МСП ще можем да постигнем нещо. Да, благодаря много на всички. Благодаря. Очевидно трябва да е, въведем стимули. Е, доброволните стимули са по-добри, отколкото санкциите. Е, ако желаем да постигнем нещо, трябва да сложим на стимулите. Тук в Европейския парламент също разговаряме много често по тези теми. Е, някои смятат, че чрез стимулите именно можем да регламентираме нещата много по-добре в економиката. И също време трябва да картографираме, така да се каже, стимулите. На европейско равнище е, трябва да видим всъщност какви са стимулите в различните държави и можем само да ви стимулираме да създавате такива стимули е, и да обединим опита си, защото когато сме заедно, естествено сме по-силни. Е, Съединението прави силата. И това е хубавото на Европа. В този смисъл давам думата на господин е, Морисен за заключителни думи. Господин председател. Благодаря ви и аз бих искал да ви благодаря за участието за интересните изказвания. Мисля, постигнахме целта си днес е, е, да, да сложим на вас свежи идеи. За това и поканихме вас, хора от реалната економика, от научните среди, е, да, да ни свържете с реалността. Научихме, разбира се, че финансирането е важно, но не е всичко и че наша задача като политици е да зададем рамката, надежна, проста, прозрачна, в която вие да работите, че трябва да търсим мултипликационен, синергетичен ефект, а и ние трябва да си напишем домашното, така да се каже, по отношение на европейския бюджет, така че да ви предоставим на разположение един е, издържан, добре функциониращ европейски бюджет. Благодаря на, на нашия председател за това, че ни подкрепи в идеята да проведем днешното изслушване и е, с това е, му предавам отново с удоволствие председателската длъжност. Благодаря. Аз бих искал в края на това изслушване в Комисията по бюджети да изразя моето мнение. Дебатът беше много богат. Искам да благодаря на всеки, който се изказа, на всички участници в този дебат, които предложиха експертни виждания, анализи, които описаха своя опит. Искам да благодаря на колегите е, Зигфрид Морешан и Пол Рюбик, че подеха инициатива за това изслушване. Аз мисля, че трябва да констатираме, че в Европа има всички предпоставки за успех. Но проблемът е, че нещата не вървят. Е, не вървят е, и то на ниво, където би трябвало да вървят. Защо може би? Защото ние сме, още сме затворени повече в националните граници, в националната логика и нямаме европейска визия, за да можем да тласнем и да насърчим създаването на работни места. Разбира се, инвестирането е от първостепенно значение, за да могат инвеститорите да извършват инвестиции, трябва минимум предпоставки. Аз мисля, че ние трябва да избегнем фрагментацията на вътрешния пазар и това представлява граница, пречка за много предприятия. Също така трябва да има доверие е, разбира се, тук не трябва да се влияем от гръцката криза, излизане от еврото. Не е това. Всичко създава несигурност обаче и е, ние трябва да се освободим от тази несигурност, за да можем да създадем стабилност и доверие. Аз мисля обаче, че определен брой държави трябва да извършат структурни реформи, които са предпоставка за е, печалби и конкурентоспособност на МСП. И е, тук вече аз е, мисля, че ако не се направи това, няма да има инвестиции. И е неотложно да се борим срещу нормативната истерия. Понякога политиците губят поглед е, към реалността е, и се занимават със своята власт, изразявайки това в норми, правила, създават курсет за предприятията, трябва да се предвиди всичко, е, когато говорим за иновации и аз е, мисля, че тук е, има широко поле за действие за упростяване и дебюрократизация. Аз не съм сигурен обаче дали всички субсидии, които бъдат предвидени, е, ще стигнат и е, също така данъците, е, които са високи, които тежат върху предприятията, социалните вноски, всичко това ускорява дезиндустриализацията и липсата на инвестиции. Също така, ние трябва да сложим край на публичния дефицит и всичко, което реализираме като спасявания, трябва да инвестираме в произвеждащата економика и трябва да намалим публичните разходи. Разбира се, трябва да се стимулира духа на нашите предприятия, но е, имайте предвид, госпожи и господа, ние поехме отговорност. Е, FC, Европейския фонд за стратегически инвестиции, наистина е паневропейски фонд и още веднъж аз искам да апелирам към участието на всички, които са специалисти, които са посредници, да създават регионални платформи, национални платформи. Това е което трябва да добие конкретни очертания и то много бързо. Трябва да се види това, което функционира добре, което не функционира добре и не се страхувайте да действате в този сектор и е, аз е, се надявам, че днес, благодарение на вас, уважаеми колеги, успяхме да покажем, че Комисията по бюджети и Европейския парламент като цяло има приятелско отношение към МСП и е, също така отдава значение на професионалното обучение. Тук не се прави само в публичния сектор, е, е, практик, професионалната практика, каквато се практикува в Германия, Австрия и Нидерландия, дава добри резултати. Там безработицата е ниска. Благодаря ви още веднъж, дами и господа, че участвахте в този дебат. Благодаря ви, уважаеми колеги, които подехте инициатива за провеждане на това изслушване. Аз мисля, че бихме могли да приключим с оптимизъм и разбира се, сега всичко е въпрос на воля.